Уважаеми колеги, можем да започваме за днес. Добре дошли на всички. Моля, заповядайте, заемете местата си. Ще продължа на италиански язик. Първо трябва да приемам обаче дневния ред. Ако всички са съгласни с предложения дневен наред. Можем да го приемем. Ако няма възражение, може да продължим с втора гледна точка. Э, втора точка. А, днес има много натоварена програма, не само сутринта, но и след обяд. Имаме изслушване по образователните системи и безработицата сред младеща. така че наистина ще се радваме, ако всички присъствате на следобедното изслушване. Тогава ще се видим и с комисар Тайсен. Следваща точка от дневния ред – одобрение на протоколите от последното заседание 19-20 януари и 27 януари. Ако няма коментари, приемам, че одобрявате протоколите от тези заседания. Нататък, трета точка, имам съобщения за превода френски, английски, немски, холандски, датски, естонски, чешки, гръцки, унгарски, литовски, полски, словашки, словенски, български и, румъни, и румънски. Заседанието ще се предава по интернет и последно съобщение – Наближаваме 8 март, така че искам да ви е, посоча, че на 5 март от 9 до 12 часа парламент... комисията ще е, има инициатива по отношение на равенството на жените, равенството между половете. Има междупарламентарна среща, организирана с е, членовете на националните парламенти за овластяването на жените и момичетата посредством образование. Аз ще участвам в хоризонталната управителна група по въпросите за жените в парламента. Ще бъде много интересна тази среща. Ще има три панела. Едното ще е свързано с премахването на разликите в образованието, обучението между половете, също така за равенството на възможностите при образованието и овластяването на жените и момичетата. Това са три много важни аспекта, които са съсредоточени върху даването на власт ръцете на жените посредством образование и за мен ще бъде удоволствие да съпредседателствам тази среща заедно с Гарсия Перес, представител на Комисията за жените. И ще бъде много хубаво, ако всички членове на нашата Комисия по култура, както мъже, така и жени, да присъстват на тази среща. С това продължавам следващата точка от дневния ред. Искам да ви информирам, че на 28 януари в пленарното заседание имаше точка, предвидена за следващия пленарен, следващото пленарно събиране. Създава се компетентна комисия ЕКОН и също така други комисии, като нашата по култура, по член 53. Председателския съвет Ще говорим всъщност по тази тема малко по-късно, когато говорим за доклада на господин Джуджески. След това ще видим каква ще е по-важната роля на тези групи. Секретарията ни уведоми, че има назначен докладчик. НП имат повече остатъчни точки възоснова на тяхното искане при писмената процедура Троевски е назначен като докладчик и съм сигурна, че ще свърши чудесна работа. Разбира се, ще се върнем, както казах, на този въпрос малко по-нататък днес. Заседанието на координаторите ще се проведе в края на сутрешното ни заседание днес. Днес е четвъртък, така че поради времеви съображения препоръките ще бъдат разпространени в писмен вид, така че няма да бъдат съобщени в началото на изслушването след обяд. Ако няма до утре до обяд коментари, т.е. до петък на обяд, тогава препоръките на координаторите ще се считат за одобрени. Извинявам се, че няма да успеем да ви информираме в устен вид в следващия ден, защото всъщност работим само до днес вечерта. Сега преминавам към четвърта точка от дневния ред. Становището или по-скоро доклада по собствена инициатива от Мишел Реймон по въпроса за интелектуалната собственост. Сигурно сте забелязали, че имаме доста натоварен дневен ред, имаме доста дебати предвидени за тази сутрин, затова давам забавно думата на колегата. Считам, че е много важно всички ние да участваме и за това искам да ви призова да се изказвате за кратък период от време, да не говорите много. Няма кой знае колко, колко дискутабилни точки, така че нека да се вписваме в даденото време, за да можем да приключим на време. Имаме предвидено гласуване за това проекто становище. Това е становище, което е изготвено с много изменение изменения. Водещата комисия е Юри. По това досие има 49 изменения, които са внесени. Искате думата ли? Заповядайте. Колегата. Това в работната програма ли? съвсем накратко искам да кажа нещо. Само един месец измина от изборите в Гърция, откакто ние извоювахме отново националната си независимост и премахнахме ножа, който ни беше опряна в гърлото от кредиторите. Това е много важен въпрос, защото ние сме Комисията по култура и в Гърция за първ път културата а, всъщност се родила в Европа, в континента Европа. В Гърция се заражда и демокрацията. И ние всички а, принадлежим към този строй, към демократичния строй. Искам да ви предупредя всички тези, се стремят към постигането на тези цели, да подкопават тези цели, ще се провалят. И призовавам всички колеги, които отговорят за, а, отговарят за културните мерки. Ако искат да се запази културата, тя да се поддържа, тогава първото нещо, което трябва да се направи, е да се зачита волята на народа, на хората. Много ви благодаря наистина за този призив Знаем пред какво са изправени гражданите в нашите страни, а и на други места. Ще държим ушите си отворени за всякакви гледни точки. Минаваме сега към самото гласуване по становището на Мишел Реймон. Иска ли докладчика да вземе думата преди да гласуваме? Не такъв случай можем да започваме с гласуването. Така че тази точка сега ще подлежи на гласуване. Нека сега да си приготвя картата. Scusate. Извинявам се за забавянето. Толкова много неща трябва да правя, че съм си забравила чак е, картата за гласуване. Нека да започнем с гласуването. Първи параграф, първо изменение. Нека преди това обаче да ви привлека вниманието към нещо, преди да започнем. Е, трето изменение към първи параграф има устно изменение едно докладчика сега е за а, това изменение. Това исках да ви информирам преди да започнем. Така че сега нека пристъпим към гласуването. Първо изменение по параграф 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втори параграф. Извинете, първи параграф А нов, второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение. Това е устно изменение 1 за параграф 1. За, против, въздържали се, приема се. Сега четвърто изменение. За, против, Извинявам се. Трябва към шесто изменение да преминем. Извинявам се. Шесто изменение. По параграф първи, шесто изменение. Тук има разделно гласуване, което се иска от ЕФДД. Първа част. Моля, гласувайте по първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение с изменение от устно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение, първи параграф С нов, за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение за, против, въздържали се, приема се. За параграф 1 е нов, десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1 е в нов, 11 изменение. Проверка. Моля гласувайте електронно. 11 изменение. За 11-то изменение говорим. А, извинявам се, десето, десето, извинявам се много, става въпрос за десето изменение. Изменение 10. Аз мислех, че вече сме го гласували, но моля гласувайте електронно. Десето. Всички ли гласуваха? От НП е гласувал един човек повече, също и от социалистите. Някой гласува отвор. Моля, пак гласувайте. Начало на гласуването, сега след като имаме правилния брой на депутатите, край на гласуването. Приема се. 18 за, 7 против, 2 въздържали се. Сега 11-то изменение. За, против, въздържали се. Проверка. 11 изменение. Може би сме пообъркали нещата. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отново ще гласуваме електронно, защото нещо не стана. По 11 изменение, моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Видях различни ръце вдигнати във въздуха, но не бях сигурна кой за какво. Сега за 12-то изменение. За, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Сега минаваме към 35-то изменение. Сусно изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се, мисля. 36-то изменение с устно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 устно изменение 6 за... А, извинете, тук трябва разделно гласуване. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 38 изменение, Сусно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 Слушно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега 43-то изменение, пак разделно гласуване – Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44. Граматика изпак. Че, за, против, въздържали се, приема се. 45. Граматика изпак. За, против, въздържали се, приема се. 46 мици за, против, въздържали се, приема се. 47 от Адинофи за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Проверка електронна, защото не си вдигнахте ръцете. Начало на електронното гласуване. Много е сложно да се види с просто оконната, или иначе край на гласуването приема се. 20 за, 10 против, 1 въздържал се. 49-то, казва председателката, параграф 5а нов от Марк Жуло. Com'è che non c'è? Scusate. Eh? <laughs> Nel mio testo manca una pagina, non è... Тук липсва цяла страница в моят текст. Така че 48 изменение от Адинофи. 5Б нов за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49. Параграф 5А нов от Жуло. Сега сме на 49-то изменение. Жуло. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега окончателно гласуване по електронен път по проектостановището като цяло. Моля, гласувайте. Chiaro chiusa la votazione. Край на гласуването. само 22 депутати са гласували, така че ще трябва да повторим гласуването. No? Okay. Прего, а questo punto... Край на гласуването. Край на гласуването. 20 за, 9 против, 2 въздържали се.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 сега ще слушаме изложението на колегата Здруевски. Постановище за Европейския фонд за стратегически инвестиции. колегата поиска думата, господин Раймон. Обичайно е докладчиците да, благ... да благодарят на докладчиците в сянка. Първата редакция, първата версия успяхме да я напишем едва вчера, така че не сме поддържали връзка. Но искам моето име да се залечи от списъка на докладчиците, защото доклада общо за нищо не става. Председателката, да, имате право да се оттеглите. Мисля, че, мисля, че доста подкрепа получи е, е, доклада, но да, имате право да се оттеглите. И така, както казах, преминаваме към доклада на колегата Здруевски за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Заседанието от на 10 февруари на председателския съвет се взе решение, че нашата комисия по правило 53 плюс ще вземе участие. Както знаете, това предполага по-активно участие от наша страна с други комисии, други комисии като КОНТ, ИМКО, ЕНВИ и РЕГИ компетентната комисия ще бъде бюджетната комисия, пък ИТРЕ и ТРАН по 54 члена, по 53 ресорната комисия. ИТРЕ и ТРАН отговарят за онзи раздел от бюджета, който осигурява финансиране на гарантирането. свързана Европа инициативата. Сега, текста е на английски за сега само, но може да се внасят предложения за изменение на, всеч, на всички езици. Също ще получите и а, вариант на а, други езици, когато, се, когато е готов превода. 20, 20 април е крайния срок за изменения. Господин Здоревски, заповядайте. Драги колеги, госпожо председател, искам да благодаря на членовете на парламентарната комисия, също и на госпожа Дорис Пак, предния председател, за подкрепата за наградата Люкс и всичко това, което е свършено в подкрепа на филмовото изкуство. Всъщност, филмът, който беше избран, също спечели и Оскар за чуждоязичен филм. Представям на вашето внимание проекто становище по това, което накратко ще наричам фонда Юнкер. Три са аспектите, източниците на финансиране, процедурата за вземане на решения и целите на фонда. Сега ние се занимаваме само с целите. Нашата комисия има предвид. Ето какво имам да кажа. Първо, Европейската комисия по инициатива, която цели да стимулира конкурентоспособността, растежа и заетостта в дългосрочен план. В стратегията са залегнали идеи за изход от економическата и финансовата криза. Комисията предложи рамка за изпълнение на този план – който да бъде уреден в регламент за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Според комисията, обществени средства ще се използват, за да се създаде благоприятна среда за привличане на инвестиции. 60 милиона евро ще се предоставят на Европейската инвестиционна банка, която сама по себе си ще осигури 5 милиарда евро също. Допълнителното финансиране ще бъде 300, допълнителни 350 милиарда евро. Фондът има за цел да създаде заетост и да повиши конкурентоспособността на европейската економика, както и да насърчи растежа й. Голяма част от инвестициите ще бъдат насочени и към образованието. Комисията обаче а, не, е нас, не се е насочила допълнително към а, а, културния а, сектор, а това е сектор, който привлича инвестиции. Културата трябва също да се интегрира в а, областите, които подлежат на, на растеж. Най-малкото не трябва да се изключва. Финансирането на проекти е от голямо значение, това е необходим критерий, но не е единственото условие за успеха на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Успеха на целите може да се гарантира тогава, когато се покрият всички области. Рискът от това да се дава приоритет на някои само политически цели е, трябва да се избегне. Особено ако това става за сметка на, на образованието и културата. Част от фонда ще се финансира чрез пренасочване на над 3 милиарда евро. 3,3 милиарда евро от инструмента за свързване на Европа. Това са, това са средства от бюджета за 2017-2018 година, които имат за цел да укрепят европейската дигитална инфраструктура и проекта Европеана по-специално. Европеана в момента се финансира именно по това перо. Трябва да направим всичко възможно Европеана да не бъде застрашена от урязване на бюджета. Парламентът като цяло и е, комисията ни трябва да се съсредоточим е, върху тези изменения, е, които са от нашата компетентност, разбира се. Те са много, много изменения са предложени. Сега с удоволствие ще изслушам това, което имате да кажете. Благодаря. Благодаря. Нека да ви напомня, че в 9.45 е, комисар Тайсън е, ще се присъедини към нас, така че до тогава се надявам да свършим с този дебат. Ако не успеем, ще продължим след включването на комисар Тайсън. Заповядайте. Първо, благодаря на докладчика за документа, който ни предостави. Някои общи бележки сега от а, моя страна. Аз съм съгласна с господин Здруевски. Здруевски. Съгласен съм, че културата трябва да залегне в плана, защото това е един сектор с голям потенциал за растеж и за създаване на заедост. съвсем разумно би било да се включат културата и инвестициите в инвестиционния план. Трябва да кажа, че предложенията на комисията са доста слаби в това отношение за сега. Трябва да се прецизират, да станат, да са по-ясни. Има един основен проблем в инвестиционния план – не става въпрос за осигуряване на нови средства. Всъщност 8 милиарда евро, голяма част, ще се осигурят от други е, елементи на европейския бюджет, най-вече инструмента за свързване на Европа, но също така и Хоризонт 2020. Така че е, трябва да сме особено внимателни. да не допускаме да се ощетяват други инициативи. Като тези, които споменах вече. Така че не, не бива да допускаме да се отнемат средства от а, програми за изследователско-развойна дейност, е, които да се наливат в е, цимент и инфраструктура. Ние, Комисията по култура, по културни въпроси, трябва да направим всичко е, възможно да запазим, да защитим Хоризонт 2020. Има опасение, че сега се приема един интересен пакет, който единствено има за цел да, да отклони средства. това трябва да подчертая. Това не са нови средства. Това са средства, които вече са предвидени и трябва да сме особено предпазливи. Трябва да направим всичко възможно да не, да не губим от капацитета, който сме натрупали в развойно-изследователската дейност. Трябва да продължат да се инвестират средства в тези области. Трябва да се отдаде по-голямо значение на образованието, това трябва да се разгледа по-обстойно, да се уреди по-обстойно. Не, не е достатъчно да се ползват единствено, да се, да се отправят някакви общи пожелателни обещания. Благодаря. Председателката. Закривам на този етап списъка на изказващите се, ако никой друг не иска да вземе думата и продължаваме по него. Господин Глезус. Уважаема госпожо председател, драги колеги, трябва да се осигурят средства за да се реши е, един много съществен проблем. Трябва да, да бъде ясно какви средства точно ще се осигурят за археологически обекти, за музеи, за обучение на, на кадри в тези области. Екскурзоводи и така нататък. И сред, средства за, за е, поддръжка на исторически забележителности или средства за културни столици, за селата, които участват в културния живот на регионите. Всяка година имаме град, който показва, който излага своята култура на вниманието на всички. В моето село жителите са едва хиляда но при все това имаме библиотеки и музеи. Така че ви призовавам призвавам всички, които, които имат някакви съмнения, да, да, да посетят моето село и да видят какво значи култура. Гръцкия народ гласува за промяната промяна. Гласува срещу бедността, срещу мерките за затягане на коланите, срещу миграцията, срещу безработицата. Нека да не подриваме решението гласа на гръцкия народ. Култура означава преди всичко уважение и зачитане на, на гласа на народа. И ако някой си мисли, че може да, да застане на пътя на, незав... на независимостта на една, на една нация и да върже ръцете на тази е, нация чрез е, задлъжняване, това няма да го приема. Аз призовавам всички мои колеги да зачитат и за, да уважават културата и историята на Гърция. Призовавам всички ви да не заставате на пъти, да не се противопоставяте на гръцкия народ. Благодаря. Колегата Липачки има думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика господин Здроевски. Госпожа Каменберт ми взе думите от устата, така че няма да повтарям това, което тя вече каза, но има един много важен момент, който трябва да подчертая. 6 милиарда евро са единствените средства, които, които не идват от други европейски източници. Тия 6 милиарда евро идват от Хоризонт 2020 и инструмента за свързване на Европа. Това е тревожно. Това 2,7 е милиарда от Хоризонт 2020 около 2 милиарда от Европейски институт за изследвания и технологии, който се занимава с образование, технологии и иновации и връзката между тях. А това са основните интереси на нашата комисия. Не можем да, да приемем това. комисията просто се, се, се, се пробва а, да види какво ще мине. А ние не трябва да приемаме това. Благодаря. Председателката. Благодаря. Надявам се бюджетната комисия да, да, да обмисли този въпрос. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на, на докладчика и на докладчиците в Сянка. Искам да подчертая, че стратегическия фонд фонда за стратегически инвестиции трябва да осигури повече средства на, на възможностите за финансиране на образованието и обучението. Много е важно да се осигури образование и обучение от ранните години и през целия живот. Най-вече в творческите области, както казахме по време на, на, на предния дебат, видяхме тези сектори какъв огромен принос имат за, за растежа и за заетостта в Европейския съюз, така че те трябва да се включат в този инвестиционен план. Също така трябва да окажем натиск върху собственото си, собствените си държави членки, така че и те да осигурят част от финансирането, да допринесат за него. За сега те са доста неохотни. Трябва обаче да направим всичко е, възможно, е, да им покажем, че има нужда от общи европейски инвестиции. Идеята на фонда също е в голяма степен да се привлекат частни инвестиции. Това означава, че европейското ниво и националното ниво трябва да разработи е, убедителни про проекти, които да, да се изпълняват или да се финансират заедно с частни фирми. И последното нещо, което вече бе казано, е, че трябва да направим всичко възможно да не отнемаме средства от е, Хоризонт 2020. Трябва да намерим други възможности за финансиране на бюджета, но не от там, защото това би било, би било пагубно за, за научната инфраструктура. Благодаря. Благодаря, госпожо Трупер. Ма, съгласен съм следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепям измененията, които внася самия господин Здроевски. Искам да, да подчертая, че фонда, за който говорим, не заслужава да бъде на, не, не заслужава да съдържа думата стратегически, защото ако нещо е стратегическо, то, то трябва да обхваща и културата. Този фонд е, по-скоро цели да осигури бърза възвръщаемост на инвеститорите. А в същото време инвестицията в културата е дългосрочна инвестиция. Този фонд цели да постигне бърза възвръщаемост, бърза печалба. За това би, ще е трудно да, да убедим когато и да било, да включат културата в този проект. Проектите в областта на културата се изпълняват много бавно. Трябва обаче да настояваме раздвойно-изследователност е, развойно-изследователската дейност поне да се включи, защото там възвръщаемостта е много по-бърза. Трудно е обаче да се осигури бърза печалба от култура. Това всеки го разбира. Сигурен съм. Това, което ме тревожи също така е, е че е, всъщност образованието и културата водят до е, развойно-изследователска дейност и при все това в плана не е включена културата да, би трябвало да е включена, но, но аз мисля, че този фонд цели най-вече да осигури средства за по, по, по-бързи проекти. Господин Граматикаки се следващия оратор. След това още един човек и след това ще, ще приключим, защото може би и комисията ще иска да се изкаже. Господин Граматикаки, заповядайте. Благодаря. Откакто работя тук, установявам разликата между големите приказки за културата, просвещението, всичко, което е е, в основата на Европейския съюз и действията има много голямо разстояние. И това разстояние не се намалява. И нашата комисия, като комисия за култура, трябва да бъде много силна. Колегите вече казаха, аз мога само да повторя, че мога само да подкрепя подобна реформа. Председателката е, е, нашия колега Свер, ако обичате съвсем накратко, както обещахте. Благодаря за дадената ми дума, господин председател. Да, Приема се, че заетостта, особено сред младите хора, е един от основните въпроси. И статистиките сочат, че положението не се подобрява. От 4-5 години процента на безработните се запазва сред младите поколения. За момента няма чувствително подобрение. Ето защо плана на Юнкер за стратегически инвестиции може да бъде възможност е, за постигане на подобрение. Въпросът е обаче доколко можем да използваме е, тези средства именно средствата по фонда за подобряване на заедостта на младите хора. Има припокриване с Европейския социален фонд и с средства по други фондове, които могат да се съчетаят с средствата по фонда Юнкер, за да се намали безработицата и да се подобри качеството на образованието. Председателката е, обръщам се към представителя на Европейската комисия. Имате ли да добавите нещо? Ние разчитаме на активно сътрудничество с Европейската комисия, за да се съсредоточи вниманието ни върху образованието и обучението. Извинете, е, члена на Европейската комисия пристигна. Да, съвсем кратко изказване, ако обичате. Да, благодаря. Мисля, е, че проектостановището е много качествено за образованието и за творческия процес. Е, аз ние признаваме неговата роля за насърчаване на економическия растеж и на развойната дейност. Е, освен това, трябва да имаме предвид, че културата и творческите индустрии могат да се финансират от е, Европейския фонд за стратегически инвестиции в подкрепа на малки и средни предприятия. Това не е забравено. Освен това, могат да се използва европейската инфраструктура за развитие за насърчаване на спортни дейности или проекти, свързани с културното наследство. Нещо друго, което не бива да забравяме, аз съм сигурен, че вие съзнавате това, е, фонда има за цел да е, бъде постигне лостов ефект е, от частни фондове. Тоест в културните общности трябва да се търсят източници на частно финансиране, т.е. трябва да се предлагат привлекателни проекти. Председателката, да, благодаря. Е, това е предизвикателство, е, с което трябва да се справим заедно с вашето сътрудничество. Е, давам думата на колегата Свиевски в, за няколко заключителни думи и после пристъпваме към дискусията с госпожа Тисен. Искам да кажа, че ние ще направим всичко, което е по силите ни, е, за да включим измененията ви по член 5, е, за да може е, целите да се изяснят допълнително, и да сме сигурни, че творческата промишленост, образованието и културната сфера няма да платят за инвестиции в други области. Аз приветствам предложенията ви за подобрение, но при едно условие. Ако искаме действително да бъдем ефективни в работата си, не бива да прекаляваме. Защото ако исканията ни са прекомерни, становището ще бъде отхвърлено много бързо. А ние все пак трябва да сме сигурни, че културата ще ли от фонда, няма да загуби. Благодаря ви. Председателката, благодаря. Благодаря на колегата Стружевски. Искам да ви уверя, че ние в Комисията култура повдигнахме този въпрос по време на председателския съвет. Също така ги обсъдихме с председателите на Комисията Екон и бюджет. Ние изложихме е, мотивите си, но вашето становище е, заслужава специално внимание в пленарна зала в последствие. Факт е, че е, култура е, получава 53+, плюс. това означава, че ще има по-активна работа от страна на докладчиците в сянка, ще имаме повече точки е, и това съответно ни предава по-значителна тежест. Може би няма да станем по-видими, но по-голяма тежест, когато излагаме доводи за необходимостта от образование и култура. В основните пет приоритета се посочва образованието, но не и културното наследство, културата и културната промишленост. Така че нас разчитаме на Европейската комисия, на латвийското председателство. Аз вече е, обмених е, мнение с тях. Благодаря на госпожа Мариан Тисен за е, нейното търпение. Не сме се виждали от 1 октомври, когато имаше съвместно изслушване с комисията Комисията заетост, съвместно слушване Комисия култура, Комисия заетост, в ваше присъствие, господин госпожо комисар. Днес ще има съвместно изслушване с комисия за етост върху реформата на образователните системи, на предсрочното напускане на училище и заетостта на младите хора. На настоящия етап ви предоставям думата за няколко минути, за да стартирате дискусията. В последствие ще изслушате въпроси и вие ще имате възможност да отговорите. После, вероятно, ще има нови въпроси и нови отговори. Бих искал да помоля колегите да бъдат кратки, когато задават въпросите си. Искам преди всичко да кажа две неща. Е, Комисия култура има общи правомощия в връзка с образованието. В е, е, Комисията имаше прехвърляне на правомощи във връзка с обучението на възрастни хора и те бяха прехвърлени към Генерална към, към комисия за етост. Но не бива да забравяме, че обучението през целия живот е, е обект на стратегически подход от страна на европейските институции. Той е, съществува от няколко години. Трябва да се види какви мерки ще се вземат, е, за да има първо преход и в последствие активно сътрудничество с Генерална дирекция обучение и култура. Интересувани вашето мнение по новата политика, по новата стратегия, които се предвиждат по механизма за гаранции за младите хора, е, е, съчетаване на правомощите между отделните сектори, е, ние чухме значително важно становище по процеса от Болония. Е, ще има и друг доклад по обучението на предприемачи. Ние работим по този доклад и знаем, че трябва да работим в близко сътрудничество с този отрасъл. Ние проучваме и интегрирания подход към предизвикателствата пред образователните системи. Това е, е важна изходна точка за интелигентен растеж една страна не може да разчита само на политика по заедостта, а на логика между системите. Давам ви думата. Uh, Благодаря, госпожо председател, за това хубаво встъпление. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, за мен е удоволствие да бъда тук в старта си месторабота, така да се каже. Виждам много нови лица и се надявам всички да сте толкова щастливи в парламентарния си живот, колкото и аз бях. За първ път съм в тази комисия след изслушванията и ще направя едно встъпление на английски язик. Разбира се, след това ще има възможност за въпроси. Е, ще ползваме услугите на отличните преводачи е, и е, ще ползвам тогава, може би, собствения си език, холандски. Така че по отношение на комисията за... Аз отговарям в комисията за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност. Нека да започна с няколко положителни думи, а именно че а, статистиката на пазара на труда наскоро ни дава оптимизъм, макар че доста плах е този оптимизъм. Към края на 2014 година половин по-малко, половин милион по-малко души са безработни и също така ще продължи да се подобрява заетостта в 2015 година в Европейския съюз. Това поне е прогнозата и се надяваме безработицата да падне под 10%. Това е именно нещо, което успяхме да се доближим в края на миналата година. Но нека да не ставаме самодоволни, защото в Европа има 24 милиона души, които все още нямат работа, безработни са и от тях 5 милиона са младежи, което означава между 15 и 24 годишна възраст. Те са безработни и знаем, че от тази група младежи не по-малко от 33% са безработни от поне една година. Това са онези лица, които считаме за дългосрочно безработни. Първото ни притеснение, следователно, трябва да е свързано с създаването на работни места, особено за тези 5 милиона младежи, които са безработни. Да се създадат работни места, които няма да се пръкнат и така с магическа пръчка, а чрез преодоляване на стагнацията на пазара на труда и чрез интелигентни инвестиции. Искам да ви кажа в тази връзка малко информация за инвестиционния пакет, инвестиционния план, който беше предложен в края на миналата година, тъй наречения план Юнкер или Юнкер Катанен, както ние го наричаме в комисията. Това не е само план за инвестиции, това е, как да кажа, нов стълб в триъгълника, на който е стъпила комисията Юнкер искаме от бюджетна отговорност да преминем към структурни реформи, защото знаем, че те са необходими. Това беше включено и в работните планове и проекти на предходната комисия, но искаме да се направи нещо повече, не само да упражняваме фискална дисциплина. Не е достатъчно само да има финансова стабилност, трябва да се направят структурни реформи, които далеч в бъдещето ще дадат резултатите си. Ние може би няма да ги видим в нашия мандат. Държавите членки ще трябва доста да поработят, но знаем, че са необходими инвестиции. Няма държавни пари, няма публични средства, които да финансират абсолютно всички проекти. Има така, да се нарече, да, да, така наречените спящи средства, които не се използват за нищо. Искаме да се инвестират тези публични европейски средства, за да се получат съответните гаранции, но в същото време да се привлекат частни капитали, които да инвестират в растеж, в създаване на работни места, които да са висококачествени. Това е много важна част от работната програма на новата комисия. Това е необходимо, тъй като може да помогне на хората да видят нови възможности и това, което ние трябва да направим от своя страна, когато възникнат тези нови възможности, ние да разполагаме с хората, които да се възползват от тях. И за това трябва да инвестираме в познания, в умения, особено сред младежите. И също така помощ на дългосрочно безработните, но и за всички останали, защото, както вие казахте, учението е през целия живот. Има и програми като европейските социални фондове. Те са предназначени именно за това. Над 80 милиарда, мисля, че 86 милиарда са предвидени за този период на многогодишна финансова рамка. 86 милиарда евро ще бъдат финансирани от социалните фондове в следващите 7 години. Структурните фондове. Също така искам да подчертая инициативата за младежката безработица с бюджет над 1 милиард евро, лансирана на 4 февруари тази година. Тя има за цел да се достигне до много млади хора, над 600 хиляди, които да започнат да се включват и да работим по-бързо, по-скоростно, така че да се дават личностни насоки на младежите, макар че виждаме, че в много държави членки тази инициатива не подема с достатъчна скорост, защото в държавите членки има бюджетни ограничения и е, държавите казват нямаме пари да предоставим предварително финансиране на проектите, за това е, трябва да се ползват социалните или структурните фондове за тази цел, да се даде 30% от самото начало предварително финансиране или авансово финансиране за подобни проекти. Това е един от ангажиментите на тази комисия да се помогне на младежите възможно най-много много и се надявам, че този ангажимент споделяте и вие. В същото време трябва да се проведат или да продължат структурните реформи, за да се осигури институционална среда, която е насочена към създаване на работни места, особено сред малките предприятия, които все още са двигателя на растежа. Тук се включва опростяване на администрацията, данъчна администрация, трудовата администрация, по-добро обвързване между обучителните, образователните системи и пазара на труда, което е много важно. Дами и господа, уважаеми колеги, за да се осигурят правилните умения за наемане на гражданите, трябва да подобрим интелигентността сред тях относно уменията. Тоест, те да имат по-добро разбиране какви са нуждите на пазара и да няма дупка между уменията, които се придобиват и това, което е необходимо на пазара на труда. Трябва да се работи с доставчиците на обучение. Това не означава да се удовлетворят незабавните нужди, непосредствените нужди на един или друг работодател, а трябва по-ясно да виждаме тенденциите, за да може хората да напускат обучителната система с по-добър инструментариум да избират работни места в е, областта, която ги интересува. Тоест, ние да даваме а, силата в тяхни ръце да оформят професиите на бъдещето. Тоест, ние искаме да видим какви умения ще са необходими в близко бъдеще, знаем за бързото развитие на високите технологии, на бизнеса. Тоест, много от работните места а, на утрешния ден все още не са изобретени, все още никой не ги е измислил това, което виждаме обаче, е, че съществува висока безработица, недостиг на умения, както на регионален, така и на секторен, секторен план. А, има много несъответствия между умения и а, предлагана работа, т.е. търсят се умения, които са а, кът на пазара в иновациите, в растежа. И също така имаме малка заетост сред високо квалифицирани в професии, които изискват такава квалификация. т.е. много високо квалифицирани хора работят нещо, което не е по тяхната специалност, много под нея, което е загуба на талант. И в двата случая имаме разнобой между умения и търсене което ни води до достъп до релевантно и качествено образование и обучение обучение. Какви умения се търсят, освен специализираните умения, които са свързани с конкретна кариера? Знам, че в много държави членки има липса свързани с точните науки, е, инженерството, математиката. Има липса, недостиг на подобни специалности, но са необходими и други умения. Например, реалните предприемачи, предприемачески умения, сред хората, които да създадат собствен бизнес, а също така и в по-широк смисъл хора, които да могат да превърнат идея в действие, да могат да поемат риск и да имат способност да планират, да управляват проекти. Това са много а, ценни умения за работодателите. Също така а, езикови умения, умения за работа в екип, за адаптивност, за решаване на проблеми, а, все повече се търсят а, от работодателите, от кандидатите за работа, както и социални, граждански компетенции също не бива да се подценяват, т.е. търсят се ангажирани граждани. Доказателствата ни показват, че релевантният опит има много а, позитивен ефект върху шансовете за заетост. Тоест, а, опита е именно това, което често а, липсва на младите хора. И обучителните програми, които включват обучение на работното място, по реални казуси, да има също така нещо като чирачество и така нататък. Това може да покаже, че младите хора могат да прилагат познанията, които са придобили в класната стая. Държавна, държавите с силно професионално обучение, с стажове, системи на стажове и на чирачество се справят много по-добре по отношение на заедостта на младежите, включително сред студентите, които се изправят пред големи бариери, където виждаме голям процент отпаднали от училище или пък студенти, които са безработни непосредствено след завършване или докато все още учат. Трябва да проявяваме респект към професионалното образование и обечение, както от обществото, така и от родителите и от самите студенти, самите младежи. Професионалното образование и обучение трябва да е първи избор, а не втора възможност то отваря врати към а, добра кариера. Затова в следващата фаза на Копенхагенския процес искам да се приоритизира това, което комисията може да направи, за да подкрепи държавите членки при модернизиране на техните системи за професионално образование и обучение, като се повиши атрактивността на професионалното образование и обучение. Аз съм убедена, че трябва да се мобилизират повече заинтересовани страни, включително малките и средни предприятия, за да се повиши доставянето, качеството и имиджа на стажовете и на чирачеството в Европейския съюз, чрез включително а, засилване на Европейския алианс за чиракуване. Трябва да се а, помогне на хората да поставят крак на стълбицата към професионалното кариерното израстване. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, разбира се, стои въпроса и за учението сред възрастните. Да си получиш първата работа е ключов момент в живота, но важно е да се задържиш на работа и да напредваш в нея, което изисква приспособимост, преквалификация, добиване на нови умения посредством учения през целия живот. Половината от възрастните, които имат слаби умения, имат работа, но не получават достатъчно заплащане, което пък ги възпира да придобият нови умения, да придобият по-добра работа. Чрез професионално образование, обучение сред работниците с ниски и средни умения ще повиши техните перспективи за кариерно развитие. По отношение на политиките връзка с уменията, те е, играят важна роля, според мен, при функционирането на пазара на труда. Моя портфел показва конкретно значението, което се придава на синхронизирането между уменията и предлаганата работа, но разбира се, уменията не се развиват в изолация, те са продукт на нашето образование, на опита. Аз ще работя тясно и може да разчитате на мен и на нас всички, че ще работим заедно с комисар Наврачис, за да се уверим, че уменията придобити при образованието и работата, която се предлага, са синхронизирани. Днес е, очаквам да дискутираме с вас тези въпроси, а и в бъдеще, как можем да се уверим, че уменията придобити от нашите граждани могат да подкрепят и да оформят растежа по начин, който е както справедлив, така и устойчив когато работи социалната пазарна економика в Европа за всички нас, ние всички ще имаме възможност да водим един почтен, професионален живот. Благодаря, госпожо председател, и разбира се, сега съм на ваше разположение за обмяна на мнение. Председателката, благодаря. Мисля, че можем да благодарим на члена на Европейската комисия. Благодаря, госпожо Тайсън. Бяхте ясна. Благодаря ви за всичко, което казахте. Е, слушахме ви внимателно. Да, е, вие сте готова да сътрудничите с нас, това ни радва. Ние също сме готови да сътрудничим с вас и ще обсъдим този въпрос на заседанието на координаторите. Ще обсъдим инициативата заетост на младите хора. Искаме предварително финансиране от 30%. Европейския парламент поиска такова финансиране. Радваме се, че Европейската комисия взе това решение. Тя признава формалните, неформалните е, познания, е, вертикалното познание, обучението през цял живот. Е, трябва е, образователните системи е, да бъдат в още по-голяма връзка с пазара на труда. Трябва да изпреварват е, бъдещите специализации, бъдещите професии, които ще се окажат необходими. И изобщо трябва да се работи в перспектива, трябва да помогнем и на безработните да се върнат на пазара на труда. И така пристъпваме към е, списъка на всички, които са поискали да вземат думата. Доста дълъг е списъка, добре. Е e Morgano. Ok? Darei la parola subito al collega Kiuciuk. Prego. Thank you, Chair. Dear colleagues, uh, Madam Commissioner. Благодаря, госпожо председател и благодаря на комисаря. Задам въпрос по отношение на свободното движение и достъп до пазара на труда в Европейския съюз. Наистина благодаря за вашия отговор на поставения от мен въпрос, но не беше ясно как конкретните действия на комисията в тази насока ще допринесат има неприемливо високо ниво на безработица и сред младежите по-конкретно в определени сектори в държавите членки съществуват препятствия пред гарантирането на ефективното прилагане на свободата на движение за всички европейски граждани. В тази връзка искам да ви попитам какви инструменти, какви действия ще се предприемат от комисията, за да се гарантира ефективно прилагане на свободно движение за всички граждани на Европейския съюз и да се премахнат всички несправедливи бариери за достъп пред пазара на труда. Има ли някакви инструменти за мониторинг на тези действия? Предварително ви благодаря за отговора. Uh, а, може ли първо да събера няколко въпроса и после да отговоря? Да. Следва е, госпожа Трупен. Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожо комисар, за вашата реч. Аз съм напълно съгласна с вас, че е, много, че е необходимо да се преквалифицират или да се увеличи квалификацията, че трябва да се учи през цял живот. Искам обаче да съчетая това с въпроса за интелигентни инвестиции, с необходимостта от екологична промяна. Ние трябва да съчетаем въпроса с новите умения, с необходимостта необходимостта от постоянно увеличаване на квалификацията, но това трябва да се съчетае с емисиите в е, въглероден с обновяеми енергийни източници, е, промяна на жилищата как да съчетаем това с общата идея за подобряване на професионалната квалификация в Европейския съюз и необходимостта от интелигентни инвестиции и екологична промяна? Благодаря ви. Е, следващия. Uh, sorry about that. I always have a problem with the tech. Uh, uh, извинете, винаги имам проблем с техниката. Благодаря много, госпожо комисар. Аз е, споделям вашия предпазлив оптимизъм. Цял живот съм работила с млади хора и когато се върна в избирателния си район, виждам, че те са отчаяни. И и за това бих искала да ви попитам какъв вид заетост е, трябва да предложим на младите хора, защото е, може би цифрите ще станат все по-лоши. Все повече и повече е, млади хора са бедни, работят, но са бедни. Бедните работещи, това е ново явление, ние трябва да се занимаем с него, защото има цяло поколение от млади хора, което е загубено, провалено поколение. Ние говорим за заетост, за млади хора, за това да им дадем дом, за благосъстояние за бъдеще. Но всъщност младите хора не са роби. Те не са роби за безкруполни предприемачи. Те е, създават нашите, те определят нашите намеси, нашите стратегии в тяхна полза. Така че е, трябва младите хора да бъдат оценени за тяхното творчество творчество, е, за надеждата, която предоставят на нашето общество. Ние трябва да им дадем възможност да бъдат активни економически граждани за бъдеще. Трябва да, доприн... да направят техния принос към обществото и изобщо идеите им да се приложат на практика. Така че ние искаме, радваме се това, че вие като комисар се занимавате и за социални въпроси. Това е част от вашето портфолио. Е, всичко е съчетано с въпроса за етостта. Е, много често в другите комисии това се губи. В нашата комисия култура и образование виждаме това всеки ден. Е, това е нашата работа. Е, но това не означава, че другите комисии е, се занимават основно с заетост, економически растеж и имат ограничен възглед. Те не мислят за благосъстоянието, за загубеното поколение. Нещо друго. Партньорите. Младите хора са партньори, но рядко ги виждаме тук в парламента. Вие сте тук по време време на изслушването преди няколко седмици, но младите хора трябва да дойдат тук, да дойдат в нашата комисия. Те ще отправят предизвикателства, ще ни вдъхновяват, но не трябва това да става само на приказки. Ние трябва да ги привлечем като същински партньори, е, е, в чието думи се слушваме и е, чието действия ще приложат на практика техните съвети. Председателката, благодаря. Господин Граматикакис. Госпожо председател, госпожо комисар, аз мисля, че днешното заседание е много важно. Искам да благодаря и на двете ви за присъствието. Аз ще говоря първо като е, учител и после ще се сложа шапката на депутат в Европейския парламент. Току-що е, чухме изказването на госпожа комисаря. Тя каза важни неща. Е, изказването беше добре структурирано, изрази ясен възглед. Аз казвам това като учител, но като слушам парламента като, като депутат, аз виждам процента на безработните. 58% е, е, в моята страна, 40% в Италия, 55% е, в Италия и така нататък. Аз нямам и сянка на съмнение, че комисията прави много големи усилия, защото е изправена пред много тежка ситуация. Но явно нещо не върви. Е явно, че ние губим връзката с действителността. Теорията е едно, но действителността е нещо различно. Значи, че има проблем с теорията. Аз аз е, ще бъда кратък и винаги съм бил кратък, но искам да кажа, много се опасявам, че ако е, това положение не се промени, е, ще свършим в една черна и потънала в отчаяние Европа. Никой не желая това. Тоест, ние трябва да променим теорията си. Как? Не знам. Може би трябва да се сложи край на е, строгите економии, може би има и някакви други средства, но отново подчертавам и като учител, и като депутат в Европейския парламент, и като убеден европеец, спешно е да променим теорията си. Благодаря ви. Е, колегата Треян. Е, благодаря на комисар Тайсен. Благодаря ви, че ни напомнихте важното сътрудничество между предприемачите и образованието. Меж... В някои страни има задочно обучение. Задочно обучение, което много помага на младите хора да намерят работа. Така че въпросът ми е, от една страна има предприятия, които търсят работна ръка, от друга страна има млади хора, които не намират работа. Може ли комисията да направи нещо, за да помогне на държавите членки, които е, създават е, подобни е, така наречени дуални системи. Тоест, професионалното обучение е мост между е, училищната среда и, и, и, и заетостта. Има ли програми в Европейската комисия, нещо, което да помогне на държавите членки да изградят е, структури? Разбира се, става въпрос за системите, които желаят е, да създадат такива дуални системи. Е, е, комисията направила ли е проучвания, от които да стане ясно, защо е, тази система работи успешно в някои страни? Това Свързано ли е с структурата на самата образователна система в съответната страна? Защото това е инвестиция. Не става въпрос само за ефтина работна ръка, става въпрос за обучение на хората с помощта на работодателите, с помощта на бизнеса в страните, където има голяма безработица сред младите хора, комисията може да помогне на предприятията да се заемат с подобна професионално обучение. Това свързано ли е с плана за тласък на економическото развитие на Европейската комисия? Как да помогнем на младите хора за по-добър достъп до пазара на труда? Говорихме за мобилност, признание на професионалната квалификация. Тези въпроси са важни, но е, не винаги е, това става на практика. Дипломите не винаги се признават. Е, това затруднява мобилността. Друг слаба страна езиковите познания, защото това е препятствие в Европейския съюз. Ако търсиш работа в друга страна, е, нещата се осложняват, ако не знаеш езика на страната. Комисията предвижда ли нещо за подпомагане на младите хора за научаване на чужди езици, за да се облагодателства мобилността им? Е, председателката, е, много въпроси, много теми. Давам ви думата за отговор. Благодаря, госпожо председател. Първият въпрос беше свързан с мобилността в Европа. И каква е политиката ни за мобилността? Съвсем ясно мога да отговоря на този въпрос. Първо, общия отговор. Нашата комисия подкрепя мобилността. Свободното движение е един от стълбовете на договора и следователно ние ще продължим да поддържаме този стълб. Смятаме, че този стълб е донесъл много предимства не само за хората като цяло, но и за младите хора, за да се раз, развиват. Смятаме, че мобилността е много важна и ще продължим да я подкрепяме. Имаме правно основание в договора за това, има и други регламенти по отношение на свободното движение, на стоки, услуги, работници. Имаме и директива за командироването на работниците и служителите. Миналата година също така гласувахме за директивата друга директива а, във връзка с командироването на работниците и служителите и а, нашата комисия държи под око ситуацията. Реагираме в отговор на различни събития, на различни развития в тази връзка. Ние не просто следим тенденциите, ние се опитваме да ги формираме. Знаем, че има много въпроси във връзка с мобилността. В момента нямаме много висока мобилност в Европа. Мисля, че 3,3% от работещото население е мобилно, което означава, че тези граждани работят от, в друга държава членка, а не в тази, от която произлизат, не в родната си страна. Тоест, числото не е много голямо въпреки това има много хора, които виждат някакъв вид заплаха от мигриращите работници, че иммигрантите идват на техния пазар на труда от друга държава и вземат работата им. Те ги гледат, гледат на тях като а, на заплаха. А, смятат, че ще злоупотребяват с а, социалната система, системата на социални помощи. Такива обвинения обаче са неоснователни. Искам да ви уверя, че да държим под око тази ситуация. Именно за това сме го го включили в работната си програма във втория семестър, т.е. втората половина от 2015 година. Приели сме един пакет тази връзка. Това, което ще направим е да изработим един синтез на фактите, на числата, какви са фактите, какво се случва, какви са потоците на движение, кой къде отива какви са фактите, т.е. каква е истината по отношение на получаваните социални помощи, какви са фактите за изтичането на мозъци. Мисля, че това са някои факти, които хората забравят. Хубаво е първо да си дадем ясна представа за картината. Щом имаме картината, тогава ще направим целенасочен преглед. Това е и в насоките на нашата работна програма, така че това означава, че ще анализираме директивата за командироване на работници и служители, дали тя е целесообразна, дали служи за това, за което е изработена. Също така ще проверим дали държавите членки действително гарантират и се уверяват, че има бързо прилагане на а, директивата, транспонирана директивата за командироване на работници и служители. И също така ще видим дали има някакви празноти, някакви вратички в а, регламентите, има ли проблеми в прилагането на директивата проблеми, празноти, вратички, които бихме могли да затворим. Така че, е, вероятно ще има промяна в регламента за координиране между системите за социално осигуряване. По отношение на директивата за командироването, знам, че това е много трудна тема. Няма да отваряме котията на Пандора, но ще разгледаме като цяло. Ще прочетем в пакет с останалите, също са в пакет с ЮРЕС. Това е паневропейската служба за заетост, ако мога така да кажа, и ще видим как може да подобрим ефективността на ЮРЕС, защото искаме хора, които желаят да са мобилни, да бъдат помогнати да пресичат границите. Един от ораторите, мисля, че посочи към този въпрос, че 24 милиона безработни в Европа са твърде много. Наистина това е много голяма цифра. Аз пък казах моето изложение, че не бива да сме само, самодоволни. Има много безработни, наистина бройката е голяма. В същото време има 2 милиона свободни работни места и считам, че мобилността може да помогне да се запълнят тези свободни работни места. Това мисля, че е отговор на първия въпрос. Сега по втория въпрос. Прехода, който трябва да направим към нисковъглеродно общество. Определено трябва да го направим. Има много работа за вършене в тази сфера. Осъзнаваме обема на работата, не само за комисията, но и за държавите членки. И ако Европа иска да продължи да има водеща роля в преговорите и да създава нови работни места. Ние знаем, че ще са необходими нови умения, нови работни места и младите хора трябва да са подготвени да посрещнат тези нужди. Така че трябва да видим кои ще са професиите на бъдещето как ще изглеждат работните места в бъдеще, така че нашите общества да се развиват в посока към нисковъглеродна економика, а не в обратна посока. Така че трябва да стимулираме хората да обучават младежите в правилна посока. Именно те ще са онези, които ще способстват запълването на тези нужди. Така че съм съгласна, че са необходими действия в тази сфера. Третият въпрос връзка с оптимизма. Май наистина съм била твърде оптимистична, но аз общо взето съм си такава. Като изнасям някаква реч, казвам на 24 милиона незаети, има еди колко си бедни, еди колко си млади хора, които не са заети, хикс, които са пък заети, но с ниска заплата. Е, това е картината, която имаме в момента. Тя не е хубава, обаче ние трябва да се опитаме да я променим с инструментите, с които разполагаме, макар да нямаме всички инструменти, които бихме желали да са на наше разположение. Постоянно се сблъскваме с субсидиарността, там където компетенции имат държавите членки. Но от друга страна имаме на лице е, фондове, които стимулират държавите членки да предприемат действия и да идентифицират сферите, където такива действия са необходими. И наистина там, където не можем да идентифицираме конкретната насока е надеждата, там, където има надежда. Оптимистите считат, че всичко ще се реши от само себе си, но всъщност правилното определение е човек, който иска да продължи да живее, да направи мечтите си реалности, да създава подобрения, да, да вижда усъвършенстване в живота си. По отношение на схемата, младежката схема за гаранции е един пример за това. Това е ангажимент за държавите членки, като се казва, че младите хора, които са а, безработни или пък които са загубили работата си, да получат възможност за работа в рамките на 4 месеца. Дали ще е с продължаване на обучението, на образованието, някакъв стаж, нещо, което да ги държи заети, нещо, което да им дава опит професионален, защото считаме, че това повишава техните шансове да си намерят нова работа. знаем, че можем да ги поставим на този път, но този път трябва да ги води на някъде. Т.е. трябва да инвестираме в създаване на работните места, докъдето ще ги доведе а, тяхното обучение. Знаем, че 315 милиарда не са достатъчни, но а, вие сте схванали какво е посланието. Ако сте схванали нашето тълкование на гъвкавостта в този фонд за стратегически инвестиции, EFSI, ние казваме, че ако има стратегически структурни реформи, където има потенциал за растеж, там може да има и по-голяма гъвкавост, която можем да си позволим. А ако идентифицираме тези положителни подобрения, ще имаме и повече време за внасяне на промените. Така че младежката гаранционна схема, която се подкрепя от Европейския социален фонд е един пример – това е схемата за гарантиране на работни места за младеща. Както казах, трябва да се стремим към създаване на качествени работни места. Искаме да стимулираме държавите членки да разработват някакъв вид политика за работни места и растеж. Наистина тази политика за растеж и работни места има, връзка с работната програма и с европейския семестър. Аз като комисар за работните места и мобилността. По-тясно в момента работя по тези въпроси, отколкото моя предшественик. Ако погледнете а, заглавието, а именно а, на, на моята позиция заетост, растеж, умения, компетенции, демократични промени и така нататък. Това са а, нашите ключови думи. Първо, е заетостта, след това е растежа. Някой може да кажат първо е растежа, след това е заетостта, но не е, точно е, работните места идват първи и ние трябва първо тях да създадем, за да постигнем растеж. Разбира се, чувам всички, които казват, трябва тук сътрудничество, там сътрудничество, няма достатъчно връзки помежду им, но нека да ви уверя, че всички комисари се опитват да работят заедно, за да създават повече работни места. Не само у нези комисари, които имат преки компетенции в образованието и заетостта. Не, това е задача на всички ни и всички сме хванали въжето и го дърпаме. Така че надявам се да вървим в правилната посока. След това господин Граматикакис. Вие сте хем преподавател, хем депутат в Европейския парламент. Това е хубава комбинация. Аз също съм била депутат като вас, обаче мисля, че е по-важно човек да е преподавател. По-важната професия е преподавателската. Аз много уважавам учителите, защото считам, че те са наистина важни за обществото разликата между добър и лош учител е като разликата от земята до небето. Смятам, че това е така един подсказка за отговора на вашия въпрос. Какво трябва да направим? Да напуснем пътя на финансовата отговорност или финансовата дисциплина, както я наричат някои? Не, не бива, защото ако напуснем този път, отново ще затънем в блатата. Ако не инвестираме, ако не създаваме работни места, публичният сектор не може сам да го направи. Трябва да има частен сектор, трябва пазара да се намеси, така че трябва едновременно да работим върху финансовата отговорност и структурните промени, които а, ни касаят непосредствено, но освен това трябва да се опитаме да изкушим частните инвестиции да се включат в играта, така че да инвестират в нови сектори, в нови работни места. Говорих за инвестиционния пакет, говорих за а, Съюза на капиталовите пазари, който също ще създадем, защото знаем, че предприятията и конкретно малките и средни предприятия зависят до голяма степен от банките. Трябва да се създаде капиталов пазар, който да дава альтернативни начини за финансиране на бизнеса и на предприемачите. На следващо място госпожа Фрея как държавите членки се стимулират или по-скоро дали въобще държавите членки се стимулират да създават альтернативни образователни системи или продължават ли да ги изпълняват? Да, продължават. Аз наскоро бях в Берлин, е, посетих е, една такава схема за професионално обучение в Сименс и е, част от тази обучителна програма беше финансирана от Siemens, но другата част беше финансирана от Европейския социален фонд за хора, които имат затруднения при освояването. Германия има много силна традиция в образованието, в обучението, но въпреки това виждаме, че дори и там има млади хора, които искат да е, получат някакъв вид инженерна работа, техническа работа. Около 50% от а, е, е, желащите получават такава възможност и след като завършат схемата, получават няко... в рамките на няколко месеца работа. Това е хубаво, но винаги има нещо за усъвършенстване. Особено при интегрирането на хора, които а, имат затруднения при освояването на знания. Така че усъвършенстването, подобряването са ключови думи. Как да направим така, че те да съществуват в много сфери. Имаме списък с е, истории на успеха, къде е проработило, къде не. В момента не си го нося този списък, но ще се погрижа да ви бъде изпратен с тези казуси, такива системи, които сме виждали, че работят добре. Необходимо е да има надзорна система, която да гледа а, тренировъчната система. Трябва да се учитат резултатите от обучението, защото а, в резултат от схемата а, предимство има не само компанията, която ги наема, но и всички като цяло. Има организация за тези обучения, може да има социални партньори, синдикати и така нататък. И обществата е, трябва да имат положително отношение към двойственото образование и към професионалното образование и обучение като цяло. Аз винаги съм считала, че било ужасно, че ако някой трябва да се запише в, в професионален курс на обучение, ги гледат като хора втора ръка спрямо хората, които са в университет университетите, които а, са студенти в университета. А пък някои хора може да предпочитат да се обучат професионално, вместо да ходят в университета. Така че нека да се гледат талантите на хората, които да си развият бъдещето, което е подходящо за тях, а не да кажем това, което родителите им са желали те да станат. Всяка работа е ценна, всякакви таланти са ценни. Има висше образование, средно образование, хора с по-низки равнища на образование и трябва да уважаваме всички тях. Благодаря. Леги soprattutto di essere piuttosto синтетичен, altrimenti non stiamo nei Благодаря за обстойните отговори. Призвавам колегите съвсем кратки да, въпроси да задават във втория кръг. Доста е дълъг е, списъка на ораторите, които са заявили желание да, да вземат думата. Много ви моля, не повече от една минута и закривам записването в списъка. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, ето ме. Але szczególnie gorąco dziękuję за едно здание. Благодаря за това, което споделихте с нас. Искам да ви поздравя обаче за нещо конкретно, което казахте. Казахте, че Европейския съюз трябва да се стреми към практически умения. Това е много важно. Възможността да се придобият практически умения, най-вече чрез чиракуване, е много важен елемент от дуалните системи на обучение. Проблемът е в намирането на, на качествени програми за чиракуване такива, които да дават ясни ползи. Аз ви умолявам да не спирате да мислите за, по този въпрос. Необходима, необходима е европейска информационна система. Точка за получаване на информация. Често пъти не може, не, не може човек да, да намери просто подходящи системи, подходящи програми за черкуване. Благодаря, че се изказахте кратко. Господин Неков. За значително увеличаване на предварителното финансиране на инициативата за младежка заетост. Това действие е особено навременно и несъмнено. В началото на 2014 година без работа, без обучение, без образование – в европейски мащаб са 5,6 милиона млади хора до 25 години. Към днешна дата това число е 7 милиона млади хора, които са без работа, без обучение. Как можем да стимулираме младите хора, които имат свободно време, но не желаят да се включат чрез една от предлаганите форми – образование, стажуване, чиракуване – и какви социални програми предложихте вие на господин Юнкер в рамките на неговия план? Тъй като аз смятам, че за да не повтаряме грешките на миналото и настоящето, в този план трябва да бъдат включени инициативи за младежко приобщаване и подкрепане на социални инициативи, които ще дадат надежда и перспектива пред младите хора. Инвестициите в младите хора, а не в бизнеса, ще помогнат в а, изграждането на една силна Европа на бъдещето. Благодаря. Грация, колега. Благодаря. Госпожа Седрова. Благодаря. Госпожо комисар, много се радвам от това, което чух, от вашето слово. Мисля, че точно това трябва да прави комисията. Точно това са решенията, които е, трябва комисията да, да, да вземе. Казахте, че работните места за етостта е, е основен приоритет, а втори приоритет е, е, едва е растежа. Да отговорим господин Граматикакис. Да, е, трябва да се мисли и за теория, европейска, образователната политика е нещо теоретично. И принципно няма нищо лошо в това, но економическите принципи, които са в основата на образованието, биха могли, биха могли да се променят. Вие като член на комисията трябва да изпълните целите си до 2020 година. Това включва и намаляването на, на нивото на отпадане от училище, преждевременно отпадане. Чехия многократно е критикувана за, за сегрегацията на, на ромски деца. Европейската комисия има какво да направи по този въпрос. Искам да, да подчертая, че Чехия полага много сериозни усилия в това отношение. В Чехия делът на преждевременно отпадащите от училище е най-нисък в Европейския съюз. При след това обаче има сегрегация на ромските деца, защото те са несъразмерно концентрирани в определени, в определени училища. Та, много ви моля да отчетете усилията на Чехия. Следващия оратор. Господин Моргано. Благодаря. Искам първо да благодаря на, на комисаря за, за това, че отдава голямо значение на заетостта сред младежите и растежа. Това естествено са взаимно свързани въпроси, но като се отдава приоритет най-вече на, на е, младежката заетост, е, е, се подчертава социалното измерение. Вече твърде дълго частните инвестиции, както и публичните инвестиции, са насочени към други места. Мисля, че трябва да се изпълнят редица условия обаче – Трябва да насърчим инвестиции на европейски капитали в Европа. Трябва да ги оставим тук, а не, а не на други места. Това е, това е един въпрос, който по-често може да се обсъжда. Втория въпрос. Напълно съм съгласен с оценката ви, с, с, с значението на професионалното обучение, социалното възстановяване – Това обаче зависи от економически аспекти, економическото възстановяване. Мисля, че, че рискуваме да, да, се, да се върнем стъпка назад и не, не бива да изпускаме това от поглед. отпадане от училище, учене през целия живот, всичко това са важни въпроси. Мисля, че вече е, е, твърде дълго обсъждаме тия въпроси и но нищо не следва от това. Имаме търсене на пазара на труда. И вие сте права, че има един набор от професии, които, които ще, се, ще се търсят в бъдеще, но, но, но те не са определени. Няма, не знаем кои са. Та, как как да покажем на хората, че е важно общото образование обучение, така, щото да се гарантира тяхното място на пазара на труда. Благодаря. Лецус, след това още един оратор. Добър ден, госпожо комисар. Възхитен съм от словото, госпожо комисар. Като човек, който се е занимавал с преподаване, какво мислите, защо, защо така е нараснала безработицата и, и седи на високи нива и защо продължават хората да мигрират? Аз нямам какво да ви кажа като съвет, но ще ви дам един пример. С над 400 училища съм разговарял у дома, в някои от тях. Бяха казали на учениците, като дойде господин Глезос на посещение, да си махнете обиците. Εάν το σκουλαρίκι το φοράς ως εναντίωση... Да, а, аз и, и говорих с този ученик и му казах, ако носиш обица в знак на, на, на, на нещо, ако искаш да, да, да, да покажеш това, да, да покажеш положението си, в това няма нищо лошо, но, но ако няма послание в тази обица, няма смисъл от нея. Ето това е примера, който исках да ви дам. Господин Холбени, госпожа комисар, културата в по-широк е, смисъл ще засегна е, и във връзка с е, вашия портфел също така и свободното движение на, на работници. Виждаме как се налагат някои ограничения на новите държави членки и младежите от тях. други думи, по-трудно е на граждани на нови държави членки да се преместят другаде с цяла работа. Това се отразява и на здравеопазването. Имаме на лице обратен дъмпинг, така да се каже. Да, е, е, е, старите държави членки привличат е, кадри от здравеопазването, като им предлагат по-високо възнаграждение. Е, и това е проблем за, е, новите държави членки, защото те губят компетентни медици. Та, чуд... Много бих се радвал да, да, да се запозная с плановете на, на комисията за разрешаване на този проблем. Като Останаха съвсем, останаха няколко минути. Комисар Тайсън, за съжаление, както каза, трябва да си тръгне след малко. Но ви благодаря за отговорите, които дадохте до сега. Сега ви давам отново думата. Да, с удоволствие бих продължила да, да разговарям с вас, но има и още една парламентарна комисия, която трябва да посетя. и и информационните пунктове за това. Да, има такива, но ние, ние ги, е, опитваме се да ги доразвием. Реформираме ЕОРЕС. Мисля, че повече работни места трябва да се обявяват там. Те, освен е, една специална информация, един е, информационен пункт за е, възможностите за чиракуване. Ще включваме такава информация и в ЕОРЕС. После, какво правиме с младежите, които, които не искат да се, да се обучават и не искат да, да участват в практически програми. Доброволческите инициативи са вариант. Но пък ако не искат да ходят на училище, сигурно, сигурно няма да искат и, и с доброволческа дейност да се занимават. Но доброволческата дейност е много полезна от към получаване на опит. Има нужда от модернизация. Като кажа модернизация, обикновено това предизвиква ужас в лицата на събеседниците ми. Но трябва да се осигури социална, добра социална защита. И под модернизация аз нямам предвид лишаване от права. Има предвид, че трябва да се променят системите, така че те да започнат да мотивират. Ако хората не са сами по себе си мотивирани, най-вероятно имат нужда от побутване, от външна мотивация. Някои хора се справят сами, но винаги има група хора, макар и да е малка, която няма достатъчно вътрешна мотивация. това е една област на социалната дейност, е, която може би трябва да се, да се, да се доразвие, така че да се мотивират младежите. Госпожа Сведрова. Много се радвам, че се полагат усилия в Чехия за подобряване на положението на, на ромите. Ние правим всичко възможно да създадем едно приобждаващо общество. Знаем трудностите, пред които се е изправена ромската общност. И се радвам, че вие полагате такива усилия, господин Моргано. Да, трябват ни и растеж, и инвестиции, трябва ни, трябват ни и условия за инвестиции. Именно това се опитваме да постигнем чрез плана Юнкер. Опитваме се да създадем една увереност, която за сега не е налите, като осигурим гаранции за инвестирането. И нещо повече. Това е цял инвестиционен пакет. Не се опитваме един просто по някакъв начин да, да, да изразходваме 315 милиарда. Не, има и друга цел. Опитваме се, опитваме се съвсем а, ясно да кажем каква, каква е основната ни, ни цел. Да, да премахнем бариерите пред инвестициите в услугите, в разширяването на, на единния цифров пазар и много други области – Да, някои отрасли все още няма равни условия в това отношение. Обществото трябва, трябва да вземе решения. Енергетиката, климатът, околната среда, социалната сигурност. Всичко това са области, в които трябва да се постигне баланс. Те трябва да се премахнат бариери, без да се жертва стандарта на живот. Въпрос бе зададен и във връзка с миграцията. Защо е толкова мащабна. Миграцията най-вече в здравеопазването, трудовата миграция. Eh, Хората имат право да, да eh, се местят. Това е една от основ, eh, основните свободи И аз не мисля, че Европа може да каже, че хората трябва да си останат там, където са родени. Не, ние сме Европейски съюз, е, хората са свободни да се местят. Да, е, трябва да, да следим проблемите, които се пораждат от това, но тези проблеми са различни в различните държави членки. Именно за това а, е, трябва да разполагаме с обща картина на фактите така че да се установят слаби, слабите места по държави членки. Това е въпрос, който винаги го повдигам, а, когато разговарям с министрите на заетостта, на труда. Но по никакъв начин няма, няма да тръгна да, да ограничавам нечия свобода. Аз съм белгийка, аз съм израсла с свободата на движението на единния пазар. И това не е свобода, която се ограничава единствено до, до движението на, на стоки. Ако ще ограничаваме свободата на движение на хората, трябва да спрем и, и, и свободата на движение на стоките. Това е един от стълбовете в основата на Европейския съюз, който не можем да си позволим да опорочим. Председателката. Благодаря ви, госпожо комисар, за отговорите на въпросите, които бяха особено ясни. Много ясна е и стратегията, която очертахте пред, вас, пред нас. Това, което е, чухме от редица колеги е, че е, приоритета за етост трябва да се придружава, трябва да се съпътства от въпроса за новите умения. Това е единствения инструмент за осигуряване на иновации в е, интелигентния растеж. Чухме, че образованието се споменава многократно в е, плана Юнкер, е, но, но не и културата. А без култура в Европа не може. А, да, мисля, че с съвместни усилия ще отбележим напредък, както каза господин Граматикатис. Подходът е нов, това е началото на нови времена, но трябва, трябва да, да, при, да приобщим всички заинтересовани страни, за да постигнем растеж. Благодаря ви. colleghi, mi pare che questo sia stato molto interessante anche in vista della, dell'hearing che noi avremo oggi alle 15. Eh, passerei o... Много интересно. В 15 е, часа има изслушване, което е свързано с темата, която разгледахме сега. Сега преминаваме към един е, друг много важен доклад. Кристин е, Либачка, Либацка, е, Кристина Либацка е докладчик. Става въпрос за проследяване на прилагането на процеса от Болония. Последния Министерски съвет, е, който бе проведен в е, Букурещ 2012 година е, по въпросите на висшето образование. Следващия такъв съвет ще се проведе в Армения в Ереван май месец тази година. Това е много важен доклад. Колегата Либацка. Много малко беше времето за неговото написване, но е много интересен. Мисля, че ще успеем да изготвим един, един авторитетен доклад преди конференцията на министрите. Измененията могат... Срока за изменение е утре, 27 февруари, 12 часа. На 24 марта е гласуването тук. Знам, че са много кратки сроковете, извинявам се за това, но, но това е единствения начин да излезем със собствен доклад, така че давам сега думата на госпожа Либацка. Бенда континуувала, е, пани Випо. Благодаря ви. Продължаваме в същия дух, както в началото. Първо, от все сърце искам да благодаря на всички, които взеха участие в работата, особено докладчиците в Сянка. Е, те направиха необичайно голям принос. Е, това е много полезно сътрудничество Искам обаче да благодаря на всички институции, които участват в процеса от Болония, особено студентите и най-вече студентите от Европейския съюз. Бих е, искала да изразя своята благодарност и към Европейската комисия. Сътрудничество с тях беше много ценно. Искам да благодаря на всички държави членки за техните коментари и предложения. Е, е, за съжаление, имаше определен брой думи, които не трябваше да е, прехвърлям, когато изработвам становището, така че не можах е, да включа всички ваши предложения в корпуса. Лично аз предлага 20 изменения. Искам да ви кажа, че някои от измененията са съвместни в тях се обобщават различни мнения, така че ако предлагате нови изменения, ако обичате, обърнете се първо е, към е, моите сътрудници. Нека сега да се спра на самия доклад. Има две части в опит за преценка, но също така и опит да се определят нуждите от бъдещо подобрение. Е, мисля, че е, положителното е, че през 15-те години, откакто трае процес от Болония, увеличихме мобилността, признаването на дипломите, включването на нови академични структури. Аз е, е, мисля, че това просто заслужава аплаузи, но има области, е, в които все още има какво да се желае. Нещо повече, пред процеса от Болония възникват нови предизвикателства, защото действителността е в постоянно развитие. Сега, какво е ключово за процеса? Първо, прилагане на нови форми и всички страни са съгласни по това. Е създаване на европейско пространство за висше образование. И трябва да се види как обаче това ще се приложи на практика. Да сме сигурни, че няма административни препятствия и че всичко действително се осъществява на практика. Абсолютно необходимо е да е, се съсредоточим основно върху преподаването, аз съм убедена, е, че е, трябва да имаме корено различна парадигма на висшето образование. Е, ние трябва да знаем е, не какво, на какво ние учим хората, а тъкмо обратното, да ги питаме какво искат те да научат. Тоест, подходът става корено различен, необходимо е много по-голямо внимание и внимание от страна на всички. Отново е, възниква въпрос с признаването на чуждите дипломи, на чуждата квалификация, за кредитите, е, които се признават, е, когато се продължава обучението зад граница. Също така кредити от предишни форми на обучение, било то формално или неформално. Това се отнася за студентите, но не само за студентите. По този начин може да се изгради европейска сфера за обучение през целия живот. Друга област, която също заслужава внимание, е, че две трети от страните, е, които са част от Европейското пространство за висше образование, взимат решения във връзка с признаването на квалификациите. Е, е, те решават сами или е, възлагат това на е, самостоятелни ведомства, които се занимават е, с висшето образование. Но университетите трябва да бъдат автономни, но все пак те трябва да отговарят и на изисквания за признаване на дипломите, които издават. След това стъжуването и чиракуването Току-що е, в е, предходната дискусия подробно се спряхме на този въпрос. Е, много страни смятат, че ключов въпрос е под увеличаване на количеството, но ние смятаме, че и качеството също трябва да се съхранява важно е не просто да се признават е, периоди прекарани в обучение извън, но също така и така наречената система ECTS, това са кредитите. Кредитите и признаването на кредити. Това са стандартни части от е, обучението. Е, освен това, социалните бариери пред достъпа до образование и най-вече до висше образование. Международна мобилност на групи, които не са достатъчно добре представени влияние в обществото. Освен това, те са необлагодетелствани понякога, така че това също е предизвикателство а, възможността за интернационализиране. Това е стълб на процеса от Болония и ние трябва да го укрепим. Необходимо е да се въведе не само интердисциплинарен подход, трябва да се въведат и международни проучвания във връзка с въвеждането на нови технологии, да се включат нови технологии в процеса от Болония, а също така и възможността за заетост, доколко, доколко всеки би бил наемаем, ако мога така да се изразя. Какво означава е, образование? Това означава предаване на знания, но и на умения. Те не бива обаче е, да пренебрегват е, развитието си като личности, цялостното си развитие като човешки личности трябва да има по-близка връзка между висшето образование и научните изследвания от една страна, а от друга страна между научните изследвания, преподаването и промишлеността. Много е важно тези области да се сътрудничат помежду си и изобщо да разговарят помежду си. С две думи, е, по силата на е, процеса от Болония трябва да се засили Еразъм Плюс и процесът е, Европа 2020. И накрая, въпросът с финансирането от само себе си се разбира, е, че ние е, трябва да се занимаваме с е, финансиране. Това е обект и на плана Юнкер, но трябва да се види и ефективността, надлежната употреба на средствата, търсенето на нови източници на финансиране. И накрая, дами и господа, искам отново да ви благодаря. От все сърце ви благодаря за чудесното сътрудничество, което осъществихме помежду си. Председателката, благодаря ви. Докладът е важен. Колегата Звер поиска думата. Колеги, не najprej се захвалил se zahvalil poročevalki, Кристини Либач. Благодаря. Благодаря на е, госпожа Кристина Либацка е, за качествения доклад. Аз съм дълбоко убеден, че нейното добро сътрудничество с всички докладчици в Сянка ще е, даде възможност да се изработи един качествен окончателен доклад върху процеса от Болония. По процеса от Болония вече имаше хубави доклади. Господин Берлин, Гуер изготви добър доклад преди 3 години. Мисля, че междувременно е, е, се случиха много неща и е, следователно този доклад ще бъде още по-добър и още по-уместен. Но процесът от Болония включва 47 страни Съвета на Европа, Европейската комисия, Сдружение на студенти в Европа, социални партньори и изобщо различни партньори са включени в този процес, който започна на практика преди 17 години, когато някои визионери, някои мечтатели дадоха тласък на този процес. Това беше много важно и дори бих казал, е, че за повече от десетилетие е, ние преминахме през три цикъла, е, но също така въведохме различни механизми, по силата на които европейските университети могат да се обединят в европейско пространство за висше образование. Нещо съпоставимо е, с, с европейския транспорт, методи за професионални умения, европейска рамка за квалификации, което трябва да се прилага и на национално ниво сега. Всичко това е много важно. Важно е обаче и съдържанието на учебните програми, за да може те да станат по-сходни и по-съпоставими помежду си. Аз мисля, че е, обаче трябва да се домислят някои подробности. Във връзка с признаването на дипломите и на неформални умения, мисля, че академичният свят трябва да направи нещо повече. Особено е, средното образование и университетите. Спомена се за въвеждане на, се чу, че многонационални компании като Макдоналд, Siemens или Volkswagen е, присъстват на разли, в различни страни. Е, те са многонационални компании, но не са достатъчно признати навсякъде. Така че във връзка с, с реформата на висшето образование по силата на процеса от Болония, стигаме до заключението, е, че е, всички са прекалено близки до производството, но в край на краищата професионалните умения не се признават. Имаме 5 милиона безработни, а от друга страна 2 милиона е, работни места остават незаети, просто защото безработните вероятно притежават някаква квалификация, но не са конкурентоспособни. Така че трябва да се съсредоточим върху наука, технологии, математика, инженерство. Това трябва да бъде стълб. Може би всичко по този начин те ще станат по-привлекателни за младите хора. Производственият сектор се нуждае от е, е, подобни познания. Все още няма добро сътрудничество между университетите и производството. Европейските университети много често се регулират е, от държавата или се приватизират от държавата, защото са създадени от държавата. Тоест, трябва да се мисли за нови университети. Появяват се нови университети, много по-открити, с разнообразни източници на финансиране. Те са е, в по-добра връзка с производството, с социалната среда, много по-добре са свързани с глобалните тенденции. Да, приключвам но само следващото поколение от университети е, ще бъдат наистина автономни, наистина независими. Те ще могат да е, взимат решения без е, влияние от държавната бюрокрация. Аз се надявам, че този доклад на госпожа Либацка ще има добавена стойност и ще се отрази положително върху последващото развитие на процеса от Болония. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, колегата Маура. Моля ви, спазвайте двете минути. Знам, че е много важен дебата, но много е натоварен графика, така че придържайте се. Благодаря. Аз ще се опитам да бъда кратък. Първо искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в сянка по този доклад за, по, по отношение на прилагането на процеса от Болония. За отличната работа искам да ги поздравя. Наистина по време на срещите и по време на изготвянето на доклада и измененията сътрудничеството беше отлично. Този доклад в културната комисия е фокусиран върху развитието на висшето образование в Европейския съюз и това е много важно като аргумент за нашия съюз, като европейски граждани, като представители ние пък на тези европейски граждани. Е много важно Европа европейското образование да е основен инструмент за развитието на бъдещите поколения. Процесът от Болония е в сърцето на образованието, чрез включването на вузовете, на преподавателите в тях и на студентите. Сега имаме структура, която е по-съвместима във висшето образование в Европа. Има разнообразни възможности за образование сред студентите. Те стават по-мобилни благодарение на признаването на квалификациите. Но както показва и доклада, трябва да се положат допълнителни усилия за насърчаване на следните цели. Предоставяне на качествено образование за всички, висше образование, също увеличаване способностите за наемане на студентите и повишаване на мобилността, като оптимизиране на учението. Така че в заключение смятам, че доклада и измененията са сроточени върху три цели. Първо, насърчаване признаването на квалификациите във всички държави, насърчаване на повишаване на, качество, на, на контрола на качеството и също така гаранции и прозрачност чрез рамките за квалификации, квалификационните рамки мобилността и интернационализацията са много важни за борба срещу безработицата и економически растеж. Има обаче един последен пункт от а, общото съобщение през 1999 година Болонския процес е мотора зад развитието в образователната сфера в Европа и трябва тази уникална възможност да я промотираме, така че да се насърчават тези ценности сред гражданите. Председателката, колегата Мадрагал. Querría, en primer lugar, Presidenta, mencionar una coincidencia que yo creo. Госпожо председател, първо искам да посоча нещо много показателно. В Испания има голямо протестно движение по отношение на последните решения, взети в структурата на висшето образование в рамките на Болонския процес и въздействието върху финансовата страна на въпроса, върху студентите. Има една правна рамка, която е интересна, но още по-важно и интересно е признаването на факта, че процесът от Болония всъщност не е постигнал целите си, поне в нашата държава. Макар, че има някои положителни ефекти за образователната система в цяла Европа и в нашата страна също. Трябва да има баланс между приемствеността при а, това преразглеждане и да подобрим практическото прилагане на този процес от всяка гледна точка. Това трябва да е и задачата на конференцията в Ереван през май. Трябва да се преразгледа структурата на висшето образование, да има по-добри преподавателски мерки и а, трябва да се преглеждат и автобиографиите. Ние работим в европейската рамка, затова трябва да има баланс между различните университетски системи. Трябва да се вземе предвид крайната цел на този процес, а именно да се установи да се изгради европейско пространство за висше образование, което дава свобода за творчеството, за е, осъществяване на връзка с обществото и доклада, който гледаме пред себе си, правилно се съсредоточил върху това. Ако искаме да постигнем необходимата обвързаност между първоначалните цели и желаните резултати, считам, че сме постигнали добро разбиране на въпроса при изготвянето на този доклад но трябва да подчертая колко важна бе работата на докладчика, защото тя изслуша не само политическите групи, но и представителите на университетския свят, като започна с студентите, Имаме доста голям брой изменения и може би ще се добавят още. В заключение искам да подчертая четири понятия, които следва да са основни при преразглеждането на процеса от Болония. Първо, Самите европейски университети са в центъра, не правителствата, не институциите. Университетите трябва да са бенефициерите. На второ място трябва да има реална мрежа между европейските университети, които да преследват общи цели. Трябва да има базисни показатели, които да ни позволяват да мониторираме, да сравняваме и да коригираме, ако е необходимо във всеки един аспект. На четвърто място трябва също така да преминем към теоретично изработване на теоретичните резултати, на резултатите, които искаме да се постигнат с по-малко бюрокрация и по-голяма отчетност. И в крайна сметка Економическата криза наистина изкриви прилагането на този процес. Европейския съюз трябва да осъществи критерии за сближаване между вузовете в Европа, ако искаме да се опитваме да дърпаме в една и съща посока, именно правилното изпълнение на болонския процес. Пак ви моля да се придържате към времето за изказвания, защото няма да успеем да приключим с дебата колегата Глесус. Образованието е право и също така инструмент, който трябва да се предостави на всеки гражданин, независимо дали е богат или беден. И независимо от неговата религия или полва принадлежност, сексуална ориентация. И това ние трябва да го уточним. Това е основата. На второ място трябва да има свободен достъп за всеки студент до обучителния цикъл. Всякакви ограничения всъщност служат на пазара, а не а, а са в ущърп на правото на образование. Въпроса за ученето през целия живот виждаме, че такова не се случва. Преди месец в Гърция се проведоха избори и сега има ново правителство. Хората вземат съдбите си в собствени ръце и вече виждаме, че се предоставя реално образование – ние искаме да ви призовем към, за подкрепа с цел постигане на тази задача. Благодаря, госпожо председател. Искам да повторя някои от коментарите на колегите за наистина много високото ниво на сътрудничество и слушване при изготвяне на този доклад. Беше наистина удоволствие да се работи и искам да благодаря на докладчика за положените усилия. Разбира се, няма пълен консенсус, това не може да се очаква като разумен резултат, но, както каза официалния представител на комисията, това нещо твърде интересно и смело за мен, а именно, че а, когато има твърде голям а, консенсус по някой доклад, трябва да се притесняваме. доклади от а, рода тревата е зелена, небето е синьо. Това е нещо, което виждаме и може би тук имаме е, противоречие между от една страна автономността на университетите, суверенността на суверенитета на държавите и а, такива противоречия не могат да се преодолеят а, и а, не могат адекватно да се отразят в този доклад, а трябва да се вземат предвид при разглеждането на процеса на Болония. Този доклад подчертава не толкова а, количеството, а качеството за бъдеще. Автономността, независимостта е основен акцент а, с право. Еразъм Плюс по същия начин получава внимание. Това е програма в Европейския съюз. Колкото повече са скептични европейци, толкова повече ентусиазъм виждаме в подкрепата за Еразъм Плюс. И най-накрая, по отношение на коментарите на госпожа Либацка за Хоризонт 2020, това са изключително важни коментари. Има още неща, които трябва да се обсъдят, много притеснения, свързани с спекулативните инвестиции. Държавните институции не разполагат с добри позиции да го правят. Така че има още доста неща, но искам да се впиша в двете минути, които ми дава председател. Искам да дам пример на останалите. Благодаря. Благодаря, че се вписахте във времето. съвсем накратко. Аз също искам да благодаря на госпожа Либацка. Точки 12 и 13 според мен са много важни и Искам също да дам няколко изменения, защото считам, че трябва да се подчертае, че процеса от Болония и всички държави извън Европейския съюз, които са се присъединили към него, трябва да проследяват какво се случва а, с процеса в тези държави, дали те прилагат правилата, защото в много места, поне такъв е моят опит, не се признават научните степени, дипломите. Идват някой път, дори в нашата държава, професори, преподаватели от Сурбоната и не получават право да преподават. И трябва да получат хомологация на местно равнище. И да бъдат акредитирани и хабилитирани на местно равнище. Аз в Киев съм а, а, получила дисертацията си, обаче сякаш не съм била там, сякаш това не се е случило. И а, пък в Киев искат да прегледат какви са квалификациите, които са получени на други места. Така че това са моите предложения за създаване на общо европейско пространство за висше образование, така че да се уверим, че всички европейски държави, а и не европейските, спазват съответните правила и ако не го правят, да има санкции и да има правна защита. Има още няколко души, които искат да се изкажат, но съвсем накратко, моля ви. Да, ще се опитам да съм съвсем кратка. Благодаря на докладчика за доклада. Както се твърди в него, процесът от Болония повишава достъпа, синхронизира процеса за признаване на дипломите. Съгласна съм обаче с преждеговорища, че има още какво да се направи в този смисъл. А третото е да се подобри качеството на резултатите. Много е трудно да се измери качеството на висшето образование. Частично може да се измери чрез научно-изследователската дейност и чрез процентите на неети лица. В доклада се посочва такава статистика. Но университетите никой няма да повярват в процеса от Болония, защото това е инструмент на политика на образование, това е отговорност на държавите членки на Европейския съюз, в това число на нашия парламент. Трябва да окажем натиск от страна на Европейския парламент за усъвършенстване на процеса от Болония. Аз лично няма да чакам университетите да се съгласят и да почнат да го прилагат, макар че те са изключително важен елемент колежката Кюснер. Колегата, извинете. Искам да благодаря и аз на докладчика. Искам обаче да помислим всички по един по-фундаментален въпрос гледна точка на университетските преподаватели. В рамките на процеса от Болония трябва да осъзнаваме важните стълбове на науката, а именно да има свобода на научно-изследователската дейност и на преподавателите. Има риск в Европа чрез болонския процес още повече, развитието на научно-изследователската дейност в университетите да бъде подкрепена или финансирана от частни трети страни и по този начин да се ограничават научно-следователските а, усилия и те да бъдат насочени в определена насока. Няма достатъчно ресурси от държавните бюджети за а, такава дейност, не бива да го забравяме. И на трето място свободата на преподавателите, не толкова свободата да предоставят услугите си, т.е. да преподават, а и свободата да учат. Не бива да забравяме, че цялостния процес от Болония не бива да прекалява с частта преподаване. Трябва да има участнически подход. Трябва да има независими изследователски инициативи в нашите общества, но те получават твърде малко подкрепа. Трябва да се уверим, че преподавателите са свободни и да се учат, не само да преподават и това трябва да получи повече внимание. Също така хуманитарните дисциплини не бива само да се обръща внимание на точните науки и на технологиите, особено в времена на промени в обществото, хората не са сигурни какво ще се случи в бъдеще и според мен хуманитарните науки могат да имат голям принос към създаването на нови идеи на едно общество, основано на ученето и е важно научно-изследователската дейност и процеса от Болония да осигурят подкрепа за способността на студентите да оценяват, да имат преценка, което ще подсили демокрацията в Европа. Господин Моргано. Благодаря. И аз искам да поздравя Катерина за, за свършеното. На няколко думи за стратегическата стойност на процеса от Болония. Това е ясно. Както се подчертава в доклада обаче, трябва да отчетем промените през последните 15 години. С други думи, възникването на нови предизвикателства, демографските изменения, економическата криза, проблеми свързани с сигурността и тероризма в Европейския съюз и така нататък. Всичко това са промени, които се отразяват и на образованието. Мисля, че е ясно от това, което вече се каза, че има и политически е, аспект на въпроса. Европейските институции, националните правителства и други заинтересовани страни трябва да вземат дейно участие. Трябва да са приобщени, иначе няма как да, да постигнем целите си. После стои въпроса за оценката на образователните ни системи. Трябва да положим повече усилия за изграждането на мрежи, на европейски ефективни мрежи. Благодаря. Комисията иска ли да вземе думата накратко? Благодаря, госпожо председател. Наистина ще се опитам да се изкажа съвсем кратко. И аз поздравявам госпожа Либацка за, за доклада, който се съсредоточава наистина на най-важните теми във връзка с срещата на министрите. Наистина много важно е изпълнението. И то качеството, не толкова количеството. Това обаче не означава, че трябва да изпускаме от поглед новите предизвикателства, от, които са възникнали от процеса от Болония до сега. Економическата криза, повишаване на квалификацията и пригодността за заедост на, на вишистите, адаптиране на образователните системи, на, на висшето образование, подкрепа на университетите за изграждане на дигитални платформи, както и редица социални предизвикателства от последните 10-15 години. Всичко това изисква комбинация от изследователска дейност, преподаване и обучение. тези ваши послания. Ще направя всичко възможно да бъдат отправени ясно а, на партньорите по процеса от Болония в подготовката на конференцията в Ереван. Още веднъж ви благодаря за всичко, което казахте. Благодаря на комисията. Госпожа Либацка сега за заключителни думи. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички ви, които взеха думата за коментари. И днес, и преди, които са ми изпращали коментарите си. Съгласна съм с повечето от това, което казахте. Има някои теми, по които не сме приключили въпроса за, за финансирането. Моля да не забравяте, че когато се прие Лисабонската стратегия и бе прият концепцията за економиката, основана на познанията, се осигуриха, се отделиха средства предвидиха се средства за развойно-изследователска дейност. Не, не се отказваме от това финансиране. Хоризонт 2020 също осигурява средства. Хуманитарните области. Уверявам ви, че съм ги взема предвил и в едно от измененията става въпрос за общото развитие на, на на общата изследователска дейност. Не става въпрос единствено за точни науки и технологии. Аз съм била член на Комисията по хуманитарни науки в Польша. В продължение на дълги години. После госпожа Шойдрова. Съгласна съм с вас, ако се говори за пригодност за заедост университетите трябва да осигурят необходимите умения, но, но, но не те подбират кои са правилните умения. Това зависи от економиката. Благодаря ви още веднъж. Благодаря на докладчицата. Крайния срок за внасяне на изменения е утре, 27 февруари, 12 часа, на 24 марта е гласуването. Следващото становище сега. Госпожа Адинолфи е докладчика по становището. Водещата комисия е Юри. Става въпрос за хармонизирането на авторското право и на сродните му права в, в информационното общество. На 24 март ще се гласува на нашата комисия. Крайният срок за изменение пак е утре, 12 часа. Госпожо Адинолфи, заповядайте. Благодаря. подкрепяме единния дигитален пазар. Това е един от десете приоритета в плана и Юнкер. Подкрепяме и, разпро... и движението на услуги и стоки. Важно е да се е, зачитат авторските права. Трябва, трябва свободно движение в фактурата, но трябва и да се защитават е, авторските права. Трябва обаче да се защитава и свободата на словото. Всичко това, което се урежда от хартата на основните права. Директивата е устаряла. И това не го казвам аз. А комисията. В конференцията, която се проведе през септември в Лисабон за интелекту... правата на интелектуална собственост, се разгледа този въпрос. Бившият комисар, който отговаряше за дигиталната програма, предложи да се преработи текста, понеже се е променило сериозно положението през последните 15 години. Последния документ почиваше на, на а, документ от 1988 година, когато Марк Цукерберг е бил на 14 години. Все още нямаше YouTube. Повечето музика, която се слушаше, беше по радиото, касет, касетофони и, и компакт дискове малко след това. В момента в Европа имаме 27 държави членки на Европейския съюз. Е, нещата са се променили коренно. Имаме 28 различни правопорядъка. Е, как можем да се, да се сравноваваме с е, платформи като американската, например? Хармонизирането на, на авторското право се урежда от първата точка в преамбила на директивата, където се казва, че договора предвижда създаването на вътрешен пазар и създаването също на система, която да гарантира неизкривяването на, конференцията, на конкуренцията на вътрешния пазар. Националните а, закони а, по въпросите на авторското право и сродните му права също дават своя принос в... за това. Обема законодателство е, е нараснал много. Европейската комисия в един доклад от 2012 година за музикалната индустрия ясно показва, че продължава да има сериозни празнини, неясноти и дисбаланси в директивата, всъщност директивите по авторското право. Та в светлината на това, което казах до сега, е ясно колко е важно да се измени е, директивата за авторското право в и това да, да се транспонира във всички държави членки. Това ще допринесе за, за единния дигитален пазар и ще укрепи правата на потребителите. До сега сме се занимавали с много теми, които изпускат от поглед авторското право. Та сега започваме да се занимаваме с този въпрос. Има някои частични е, изследвания и ние трябва да изиграем своята роля в, в отстояването на, на правата на гражданите това че с авторското право, трябва да пазим общото си благо и европейски обществен интерес. Трябва да пазим най-слабото звено в, в тая верига. Това са, това са творците. В крайна сметка това е от интереси за европейските граждани. Това са принципите, които съм следвала в доклада. Dunque, punto 1. Credo che... Някои конкретни моменти искам сега да засегна. Първо, много е важно да се разработят ясни правила за авторско право и за обществено достъпни материали. Това е нещо, което трябва да се хармонизира. В национален план държавите членки а, могат, могат да въвеждат дерогации, изключения по въпросите на авторското а, право. Ние трябва да защитаваме авторското право, но същото време да не спираме разпространението на културни материали. И а, говори се и за сродните права на авторското, които не са, не са хармонизирани. Втора точка от становището му. А, втори и трети член от директивата и възпроизвеждането на, на творби. Тук съм взела предвид съдебната практика на съда, както и технологическото развитие напоследък. В, трета член, в трети член на директивата трябва да се разгледат правата в контекста на нови адресати. На... Нещо, което за сега не се, е, е, не се урежда директивата. Трето. Трябва да, да дадем законодателна същност на това, което съдът е установил. установил по отношение на включване на произведения в нови произведения. тогава, когато това не е в трети член на директивата. Сега, по отношение на включването на произведения в нови произведения, а, съдът се произнесе, че включените в нови произведения, съществуващи е, произведения, защитени произведения, не се счита за, за, за предоставяне на, на, предоставяне на творбата на, за ползите на нови читатели и нова публика. Председателката, извинявам се, но ние сме чели становището. Може ли, може ли е, просто да кажете кои са основните неща? Няма нужда да четете всичко. Както казах, всеки има възможност да се запознае с него и наистина нямаме време. Да, ама аз видях, че е, много от е, аспектите са криво разбрани. Четвърто. Възпроизвеждането на, на понятието за възпроизвеждане трябва да се усъвремени. трябва да се разглежда възпроизвеждането по различни е, канали на комуникация. Понятието възпроизвеждане с други думи трябва да се разгледа в нов контекст, в нова среда. Пето. Не предлагаме въждането на нови ограничения и изключения, но искаме те да се е, прилагат задължително в Европа. Става въпрос за всички ограничения и изключения, най-вече от тези, които дават възможност за е, изследователска дейност в дигитални библиотеки и така нататък. Всичко това трябва да се прилага задължително. Трябва да се правила с задължителен характер в държавите членки. Защото имаме двоен отрицателен ефект за сега. Нямаме, нямаме еднообразно прилагане. Това е довело и до дискриминация. Председателката ме помоли кратко да се изкажа, затова ще кажа, че това са е, понятия, които не са нови, не ги създаваме ние, не са наши. Те са заимствани от доклада на ООН по регулаторните права. Европейския съюз цели да отстрани разликите в националните порядъци, защото те водят до дискриминация. Шесто – трябва ни изключения de minimis, правила de minimis, които да отразят новите критерии, които ще се разработват в бъдеще поради новите технологии. Това е едно право, което проистича, което е уредено от хартата на основните права. Недискриминацията е и правото и свободата на словото. Това това са изключения, които почиват на критерии от тип стрес тестове 5.5. Това се подкрепя и от доклада на ООН за културните права, където се казва, че приложения списък трудно се прилага към новите обстоятелства. Следващата точка налози за дигитален материал. Това също трябва да се е, преразгледа, като се отрази, отрази включеното от доклада от януари 2013 година. Трябва да осигури максимална прозрачност. Потребителите трябва да знаят какво плащат и каква част от това, което плащат, стига до, до първоисточника, до Твореца. Трябва също да се отрази и новата дигитална среда. Осма точка и последна. Трябва да преработим подхода към посредниците, най-вече във връзка с хартата за основните права. Осма, осми член въвежда някои права, но те не бива да са в разрез с основните права на Европейския съюз, най-вече във връзка с Конвенцията за правата на човека и основните права. Административни органи не бива да въвеждат правила, които да са в разрез с хартата. Това са субсидиарни права, според нас, във връзка с това какво става в първоначалната страна по происход. Не бива държавите членки да се поставят в по-неблагоприятно положение, отколкото други държави членки. Тук не става въпрос за трети страни. Благодаря ви че ми дадохте време да се изкажа. Надявам се решението да бъде в интерес на европейските граждани, а не единствено на мултинационалните компании. Да, надявам се да постигнем баланс между правата и достъпа Правата на творците трябва обаче да се зачитат всички положения и това е залегнало в хартата. Трябва да работим заедно, обаче да... Само двама искат да се изкажат. Сега ще им дам думата. Закриваме списъка, защото нямаме време. И chiuderei qui la, eh, se non vi spiace questa discussione, collega Truppel, vi pregherei, insomma, magari Allora, колега Реймон, ви. Председателката, много ви моля, бъдете кратък. Да, господин Реймон Трипъл има думата. Така. Така, е, е, не повече от двама депутата имат право да се изкажат. Заповядайте. После госпожа... Благодаря, благодаря госпожо Адинолфи за вашия доклад. Искам да се спра на някои точки, е, които според мен са важни. Аз съм член и в комисията Юри. Мнението на комисията Култура ме интересува. Ние проведохме дискусия в комисия Юри, която също е компетентна по този въпрос. Комисията е, Култура е, се стреми да постигне равновесие между отделните интереси – авторите, посредниците и потребителите. Важното обаче е, е кой е автора, кой е твореца, защото тази реформа не трябва е, да застъпва гледната точка единствено на потребителите в смисъл на все по-голяма свобода. Напротив, в епохата на цифровизацията е, трябва източниците е, на творчество да е, бъдат взети, когато се изчисляват налозите. Това е нещо много важно. И комисията култура трябва да наблегне в по-голяма степен на този аспект, което означава, че реформата на авторските права трябва да отстрани някои неясноти. Особено потребителите, когато използват интернет, не са наясно с всичко. И мисля, че това е много важен аспект трябва е, да има съюз между творците, между авторите и потребителите. И е, съответно ние е, трябва да работим съвместно. Е, за да е, изведем е, до е, успешен завършък тази реформа Господин Жуло, благодаря госпожо председател, ще бъда кратък. Искам да направя три изказвания не върху изказването на колежката, а върху текста на становището. Първа забележка върху текста. Аз мога само да изпитам изненада и дори е, да посоча, че се обезпокоя от това, че е, творците, че хората на изкуството отсъстват напълно текста, при положение, че те са първите, които са обект на тази реформа. Е, второ, изпитвам известно опасение от този правен механизъм, който се доближава до американската система. Този правен режим е абсолютно чужд на европейските правни режими и според мен ще представи, е, ще бъде затруднение както за потребителите, е, така и за творците. Този механизъм е, посочва, че никой не може предварително да знае дали употребата, която извършва е закона или не и ще разбере това пред съда и то когато приключи дълго съдопроизводство. И на трето място, е, когато прегледах е, е, изключенията, които се предвиждат по директивата от 2001 година, държавите членки трябва да останат е, свободни в своята културна политика по отношение и на тяхната традиция, така че всяко изключение трябва да се основава на доказани потребности и да се спазват предвидените процедури. Е, мисля, че ние трябва да отстояваме както творчеството, така и разнообразието на творците в Европейския съюз и мисля, че фазата с изменения, която ще започне, ще даде възможност да се постигне по-голям баланс и по-голяма точност в това становище. Господин Грасовенски има думата сега. А, благодаря много. Бих е, искал да благодаря автора за становището. Е, Искам обаче да кажа, че тук споделям критичните възгледи, които вече бяха изложени. Е, във връзка с е, е, ролята на хората на изкуството, на създателите, на, на авторите, трябва да определим ясно е, кой има публичен достъп до творби. Трябва да има ясно разграничение между търговска и нетърговска употреба. Това са две съвсем различни неща, е, които трябва да бъдат строго разграничени. Освен това, е, трябва да се предвиди изключение за творби с образователна цел. Трябва да се види какви ще бъдат линковете, какви ще бъдат връзките, защото когато линковете към творби с е, търговска и нетърговска употреба е, трябва да бъдат ясно разграничени. Мисля, че е, могат да се направят изменения в тази посок. Сега, творческия процес, особено в Полша, имам предвид творците като цяло и изразиха критики по отношение на териториалността на авторските права. Разбира се, че може да се мисли върху реформиране на тази териториалност. Независимо от това обаче, за момента тя е достатъчна гаранция за защитата на национално културно наследство. Аз съм съгласен с това, което казва докладчицата за по-добър достъп до културата, но Одновременно с това трябва да имаме предвид и националните специфики. Председателката, колегата Рейман има думата сега. А, благодаря. Ще бъда кратък. Докладът е балансиран. Това е добра основа. Може би е, ще предложа изменения. Тук е, в е, Комисията култура ние сме компетентни както за авторските права, така и за правата на публиката е, правата на потребителите на културата. Нека да не забравяме тези, които четат, слушат музика или гледат филми. Има определени граници. Има граници за публиката, за посредниците и за авторите трябва да се имат правата на всички, да се засилят правата на творците, но и правата на публиката. Това са двете страни на една и съща монета. И ние тук като Комисия по култура трябва да имаме предвид, макар че може би представителите на творците не са напълно съгласни. Сега аз искам да кажа, че когато говорим за авторски права и сродни права, трябва да тръгнем от високо ниво на защита. Е, трябва да имаме предвид широката основа за приемане и ограничения, но от друга страна е, трябва да е, има справедливо възнаграждение за авторите, специално за музеите, архивите и библиотеките. Ние знаем какво е явлението. Те не са търговски дружества. Трябва да има широки изключения да има възможност за достъп онлайн до тях и да се постави ударението върху е, подобряването на договорите, които се сключват при възлагане на произведения. Дали Европейската комисия иска да добави нещо? Не. Мисля, че можем да очакваме много интересни изменения, предвид казаното до момента. Да, трябва да има баланс между всички права, правата на авторите, правото на справедливо възнаграждение, е, без да забравяме приноса на авторите към европейската економика за нейната конкурентоспособност, защото работата на творците, да реч, не е второстепенна. От друга страна обаче има и е, правото на публиката за достъп предвид новите технологии и новите предизвикателства. Има различни партньори, автори, потребители, публика, но също така и посредници. Това е, е, засяга и директивата за електронната търговия. През последните години настъпиха много промени. Нека да не забравяме гигантите на интернет, които са извън Европа. Може би е, тук е, има някакво предателство спрямо авторските права. Е, това е каменния гост в нашата дискусия. Е, така че е, очакваме вашите изменения. Е, трудно е да се постигне баланс, но мисля, че ще го постигнем. Нека да не забравяме правомощията на нашата комисия. Нашето становище трябва да бъде в духа на нашите правомощия. Благодаря на нашия докладчик, благодаря на всички изказали се колеги. Пристъпваме към последната точка от днешния дневен ред. Тя е не по-малко важна. Това е девета точка от дневния ред. Това е трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите. Е, колежката Трюпел е докладчик. Докладчик. Ние решихме да изготвим становище. Всички европейски институции ясно заявиха, е, че е, е, това споразумение няма да включва културата и аудиовизията. Opinione. Penso sia stato giusto avere dato questa interpretazione. Парламента ще бди за това нашето становище да бъде взето под внимание. Е, Крайният срок за измененията е 9 март. Гласуването в нашата комисия е 16 април е, и в комисия Инте на 6-7 май. Госпожа Трупел има думата. Да, благодаря. Мисля, че политически интерес на Комисията култура да даде конкретни формулировки е, на отговорната комисия, за да видят те всъщност каква е нашата гледна точка за аудиовизуалните услуги и културата в е, споразумението. Искам да започна с Конвенцията на ЮНЕСКО за културното многообразие, защото е ясно, че Европейския съюз поставя голям акцент върху тази конвенция, а, приема я и настоява тя да се спазва, защото а, там се посочва, че културата, аудиовизуалните услуги имат двойна, двойствено естество, двойствена натура от една страна те са търговски продукт, но от друга страна те носят идентичност, така че не могат да бъдат обект на конкуренция. Ясно е в нашото становище, че трябва да има съвсем ясно позоваване в споразумението на тази конвенция на ЮНЕСКО, така че трябва да има обща клауза, която взема предвид тази конвенция на ЮНЕСКО, с което се посочва изрично, че ние не искаме да има никакви пречки пред технологично неутралното третиране на културата и аудиовизуалните услуги в бъдеще. Така че ние трябва да поставим акцента да съществува такава възможност за регулиране, регламентиране в бъдеще. Не искаме аудиовизуалните услуги да се превърнат в цифров продукт. Американците не са се подписали под Конвенцията на ЮНЕСКО за културното многообразие и очевидно се интересуват особено да говорят единствено за цифрови продукти само като търговски продукт, а ние настояваме, че аудиовизуалните услуги винаги имат двойствен характер, така че искаме да имат а, и друг източник на подкрепа. Не искаме културните услуги или услугите с силен а, културен елемент да бъдат оспорвани от споразумението или да се поставя под въпрос фиксираната цена на книгите в това споразумение, трябва да бъдем особено а, ясни в тази насока. Също така искаме да се включи обща клауза, където се позволява поддържането на всякакви мерки за подкрепа на образователните услуги изцяло или в която и да било част с публични средства и да се гарантира, че няма ам, конкуренция, която да изкривява пазара, т.е. ако има частни оператори, то те да отговарят на същите стандарти за качество като публичните. Така че трябва да има, може би, един позитивен списък, трябва да идентифицираме ясно това, което предлагаме за либерализация, защото позитивният списък предлага много повече възможности, отколкото негативният списък, защото ако възникне нова възможност, ако има негативен а, списък, се връзват ръцете и не може да има маневриране по отношение на определени услуги по отношение на механизма за уреждане на спорове между инвеститорите и държавите, смятам, че и Съединените щати и Европейския съюз имат напълно развити правораздавателни и правосъдни системи, така че не е необходимо да се вкарва този механизъм в споразумението. Благодаря ви за вниманието и очаквам вашите коментари и предложения. Благодаря ви, че бяхте толкова ясна и кратка. Благодаря, аз нямам нищо каквото да добавя. Мисля, че е абсолютно ясен проект от доклада и понеже сме ограничени във времето, няма да продължавам по-нататък. Колегата Моргано. Съвсем накратко искам да благодаря на госпожа Трюпъл за усилията вложени в това проекто становище. Независимо от политическата оценка на съответните ни политически групи и общия подход, който сме възприели, има огромни възможности, които се откриват пред малките и средни предприятия, но културата и образованието явно, както казва и председателя, не са области, които да подлежат на регламентиране в това споразумение за свободна търговия. По отношение на конвенцията на ЮНЕСКО, препратката към нея е съвсем добре дошла. Трябва да има възможности за субсидии за културния и образователния сектор. Те винаги са били изключвани от търговски споразумения, но тази трактовка и възможността за отваряне на нови възможности за разширяване към други сектори, свързани с културата, не бива да се забравят, като например библиотечното дело, музеите и така нататък нататък. Госпожа Трюпъл съвсем ясно изложи целите си и тя посочи, че трябва да се включи обща клауза, генерална клауза, по отношение на ГАЦ и конвенцията на ЮНЕСКО. Мисля, че съвсем наскоро един колега, колежката организира среща с директора на Генерална дирекция търговия и разбрах в, по време на тази среща, че са изразени някакви съмнения точно по тази точка от правно естество съображения от правно естество. Сигурно би било интересно да се чуе какво мисли комисията по този въпрос. За трансатлантическото партньорство преговорите не покриват културните аудиовизуални въпроси, конкретно цифровия свят и преподаването. Не знам дали има проблем с другата клауза, а именно идеята да се включи обща клауза за предоставане на образователни услуги по причините, които спомена госпожа Трюпъл. По другите два въпроса, които бяха повдигнати, а именно дали трябва да има позитивен списък или негативен списък, лично аз нямам а, някакво конкретно становище по този въпрос, но нека да кажа, че ако решим да имаме изцяло и единствено позитивен а, е, списък и а, е, той е съставен преди 5 години. Приложното поле на а, е, това споразумение нямаше да покрива поточното предаване на телевизия. Така че не бива да затваряме възможностите за бъдещи развития, които могат да тръгнат в една или в друга посока. Така че ако комисията може да ни даде някои разяснения по тези въпроси, вероятно ще можем и ние да си формираме много по-ясна преценка по тези въпроси. Сега един доста деликатен въпрос. Не знам дали е от интерес за парламентарната комисия по култура, но всъщност това е един всеобщ е, въпрос, който пресича цялото споразумение и мен също ме тревожи. Евентуалното включване на механизма за решаване на спорове може да се приеме единствено, ако има реформиран и ясен инструмент. Ако обаче ако се счита, че е добра идея, ако се счита за необходимо да се създадат някакви гаранции по тази линия, можем да го направим, защо не? Председателката се намесва с молба да приключва оратора. Аз потвърждавам като докладчик сянка от страна социалистите, че подкрепяме основните идеи, изложени от докладчика. Благодаря. Всички искат да говорят, така ли? Имаме много важни неща за дискутиране и преводачите са само до определен час, така че по-набързичко. Чете имената на всички, които искат да се изкажат. Everybody want to, to speak? One minute. At one minute I, I stop. Frau Trüppel hat einen sehr guten Bericht vorgelegt, die wesentlichen Госпожа Трюпъл представи много добър доклад, който съдържа най-важните точки. Три въпроса трябва да обмислим. Първият е, е сътрудничество между регулаторните органи, доколко това представлява риск за образованието и културата. Не трябва ли на второ място да подчертаем по-дебело, че авторските права в континентална Европа склони повече към англосаксонската правна традиция, а с трансатлантическото партньорство не бива да отваряме вратичка, която да пречи на а, публичните а, излъчвания да се включат и частни такива. В други комисии, както и в тази, трябва да бързаме, няма а, много време за изказвания на докладчиците в сянка, но а, ако се изказвате по-накратко, това би било по-ефективно. На второ място искам да благодаря на Хелга Трюпъл за отличния проекто доклад. По повечето пунктове сме съгласни, особено когато става въпрос за изключения за културния сектор и аудиовизуалните услуги. Не само това, но аудиовизуалните услуги не бива просто да се появяват спорадично, трябва изцяло да бъдат изключени. А едно от нещата, които трябва да обсъдим, защото няма пълен консенсус, е отхвърлянето категоричното отхвърляне на механизма за уреждане на спорове, трябва да има прозрачна и справедлива, добра система, която вече е на лице в много споразумения между европейски държави и други държави, с цел да се създаде по-голяма прозрачност. Аз лично не бих отхвърлила така с лека ръка а, включването на този механизъм в споразумението и за това според мен трябва този параграф да се премахне от а, доклада. Тук не става въпрос само за културата, става въпрос за общия механизъм за решаване на спорове. По отношение на позитивния списък, по-силен сигнал, според мен, от към гледна точка на културата би било, ако имаме негативен списък, не а, все още неоткритите а, развитие, така да се каже, в технологията, не бива да бъдат изключвани автоматично. Трябва да има възможност за по-нататъчното им включване в съответните сфери. Ако има негативен списък, в който се посочват изключенията, това няма да е необходимо. Това са двете малки разлики. Иначе подкрепям като цяло а, становището и то изпраща силен сигнал от името на нашата комисия. Сега колегата Адинофи и още един докладчик в сянка. Според мен липсва едно нещо основно в този доклад да се почетаят положителните аспекти на трансатлантическото партньорство за културата. Има нещо като така э, странична бележка по този въпрос, но всъщност э, неща от този род са били э, като светлина в тунела на комунизма за нас, държавите, които сме живели в този режим. Така че трябва да има положително изречение че европейските е, граждани могат по този начин да придобият по-голям достъп до американското културно наследство и че европейските творци също ще имат достъп до американския пазар. Това е първото нещо. Второто нещо е, съгласен съм с това да се подчертае по-категорично изключването на аудиовизуалния сектор, но може би трябва да се ползват по-конкретни термини, отколкото сега виждаме в доклада. Например, какво означава услуги с силно изразен културен елемент? Както каза преждеговорившия, вече има толкова много двустранни споразумения, в които по принцип не се вижда категорично противопоставяне на механизми за уреждане, защото това са механизми, които могат да помогнат за оптимизиране на процедурите, на процесите в Европа. Благодаря. Адинофи. Не бива да подценяваме риска, пред който сме изправени. Има много объркване, много смут, какво означава културни услуги. Според мен аудиовизуалните услуги са тип културни услуги. Както казах, госпожа Трупъл организира тази среща и там бяха обсъдени ключови въпроси, но докато не сме абсолютно сигурни какво а, пише в а, това споразумение, очевидно текстовете са конфиденциални, докато не знам какво пише за културата, особено за по-малките държави, съществува голям риск. Предпочитам да даймате първо на докладчите сянка, но и вие имате думата. Заповядайте. Благодаря. Първо искам да се върна на а, това, че становището е много добре балансирано. Има съвсем ясни идеи по отношение на необходимостта от ясен списък с изключения. В един момент искаме да видим по-засилена роля и трябва да има изключване, изрично изключване на аудиовизуалните средства и да се подчертая двойствения характер на културата. В Съединените щати обаче извън търговските споразумения, аудиовизуалните услуги се разглеждат като културен продукт, като стока в резултат на културата. Така че а, вероятно ще се включат в а, трансатлантическото партньорство, така че ние ще внесем изменения в този смисъл. Госпожа Трюпъл. А, извинявам се, комисията иска ли да вземе думата? Забравих да ви попитам. Искате ли да кажете нещо? Да, съвсем накратко. Искам да посоча три аспекта. Едното позваването на конвенцията на ЮНЕСКО. Това, което казахме преди е, че разбира се за някой, който не страна по конвенцията, като Съединените щати, не е лесно да се е, включи изрично позоваване на ЮНЕСКО конвенцията, което не пречи самите принципи на тази конвенция да бъдат упоменати без името на самата конвенция да се споменава, например културното многообразие. Така че това е част от правомощията дадени на комисията от съвета, за, за да бъде постигнато. Също така субсидиите за културния сектор, мисля, че бе обяснено в миналото, че въпроса за субсидиите обикновенно не се включва в търговските споразумения нито на Европейския съюз, нито на Съединените щати по отношение на услуги и инвестиции. Ако държавите членки искат да продължат да дават субсидии на дискриминационна основа на културни а, инициативи, например искат да субсидират европейски доставчици на чуждоязиков курс, каквито има в Германия, но не дават същите или не искат да дават същите субсидии на неевропейски доставчици, те могат да продължат да го правят. Трансатлантическото партньорство няма да промени тази ситуация, защото субсидиите не попадат влизат в главите за либерализация на услугите или инвестициите в нито едно двустранно споразумение на Европейския съюз или на САЩ. Друго нещо, което беше споменато, са услугите с културен компонент. Тук вие знаете, че имаме известен проблем с толкова широка формулировка, защото в общо споразумение по търговията с услуги. Има доста дълъг списък с изключения за архиви, за библиотеки и, музе... и музеи, но някои държави са поели някакви ангажименти за установяване на театрални трупи или музикални групи, така че тези задължения, тези ангажименти, поети от някои държави членки по ГАЦ, споразумението за търговия с услуги, не могат да се отнемат от двустранно споразумение. Така че трябва да вземем това предвид. Това може да е защитавало в миналото много културни сектори, очевидно аудиовизуалния сектор. Някои подсектори на културния сектор а, са обект на ангажименти от страна на държавите членки по ГАЦ. Uh, Госпожа Трюпел. Благодаря на колегите за всичко, което казаха. Ще е, разгледаме всички предложения за изменения. Ще ги включим. Благодаря. Има възможност за внасяне на изменения. Извинявам се, че така претупахме малко. Но очаква ни много важно изслушване е имаме изменения по други текстове, имаме други становища. Затова да, беше доста натоварен е, дневния ред, но успяхме е, да се местим във времето. Веднага започваме с е, заседанието на координаторите. И всички останали обаче моля да напуснат залата. Обаче